So, liebe... Уважаеми колеги, подновяваме заседанието на комисията и веднага преминаваме към точка 9 от дневния ред. Надявам се, че с превода всичко е наред. И така, стигаме до точка 9 представяне на едно проучване, възложено от комисията АГРИ, е, управлявано от е, отдел за политики Б или тематичен отдел Б. Заглавието на това проучване е заетостта в областта на замеделието на Европейския съюз, предизвикателства и бъдещи възможности. Това проучване ще бъде представено от Амбър Мокорп, надявам се, че правилно произнасям името, и Берншу от е, ОИР ГМБХ Австрия. Това проучване е изготвено от няколко организации ОИР ГМБХ, както казах, Countryside и Community Research Institute от Глостърше в Великобритания, Red to Red Consulting в Испания и Университета на Туския в Италия, ако правилно съм разбрал. Веднага ви давам думата за представяне. Вие сами можете да решите кой ще започне. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за поканата. Ще говоря на английски, въпреки че съм австриец. Просто искам да улесня живота на всички. Много се радваме, че имаме възможността да представим това проучване Искам да благодаря за подкрепата на Европейския парламент. Съвсем накратко ще говоря. Председателя вече представи консорциума, който изготви проучването. Нека да ви кажа накратко за какво ще говорим. Принципно ще ви представим в общи штрихи проучването, целта, приложеното поле, след това тенденциите, що се отнася до трудовата сила в земеделието в Европейския съюз. След това ще говорим накратко за движещите сили на структурните промени, какви са предизвикателствата в земеделието, какви трябва да бъдат стратегиите и въздействието на ОСП и накрая ще приключим с препоръки. С удоволствие изготвихме това поручване. Целта беше да анализираме моделите в заетостта в земеделието не ни беше лесно. Всички знаем какво се случва с трудовата сила. Постоянно намалява тя, броя на заетите намалява. Беше интересно обаче да направим проучване на движещите сили за тези структурни промени, защо ги има изобщо промените и какво се случва в различни части на Европа. Искахме естествено да разгледаме и възможностите за бъдещо развитие, правихме прогнози, колегата ще говори по този въпрос. Приложното поле или мащаба на проучването, цялостен общоевропейски анализ на трудовата сила в областта на земеделието. Това не беше лесно за осъществяване, между другото. Особено като се има предвид, че държавите членки имат много различно социално законодателство. Това не е най-хармонизираната област. В ЕС как работихме? Значи, принципно, когато има такова широко приложно поле, преглеждаме съществуващата литература, след това правим хипотези, статистически анализ, анализ на моделите, използваме карти, и освен това се опитваме да проучим по-задълбочено проблема в 8 региона на Европа. Представяме конкретни случаи. Госпожа Мокорп, добър ден на всички. Първо ще говоря за основните тенденции и характеристики, що се отнася до трудовата сила в земеделието в ЕСА, историческите тенденции. Има видимо намаляване на работната сила, виждате го, работната сила намалява вече много дълги години. От 2003 година насам намалението е около 30% в рамките на цялата трудова сила. Тук засягаме най-вече семействата като движеща сила в отрасъла. По-малко са засегнати отделните лица. Дали става дума за всички европейски държави? Както се вижда от тази карта, да, всички страни са засегнати. Онези, които са в ело и в жълто, извинете, и оранжево, са най-засегнати. Само в Малта имаме леко увеличение 0,9% между 2008 и 2016 година. Отдясно виждате и разбивка по региони. Голям брой от регионите стават свидетели на намаляване на трудовата сила. В някои страни имаме минус 16% и има много малко изключения от тази тенденция. Например, Корсика съпоставена с цяла Франция, както и някои райони на Португалия, Корнуол в Великобритания в сравнение с цялата Великобритания. Относно моделите с структурен характер, ще споменем консолидацията на сектора на земеделието. Има намаляване на малките ферми. Отляво виждате много малките стопанства, между 2 и 10 хектара. Отдясно виждаме увеличаването на големите стопанства, над 100 хектара. Що се отнася до моделите на земеделие, най-разпространение продължава да бъде семейния модел – е, на семействата се падат повече от 75% от трудовата сила в земеделието. Временната сила, тя не е толкова застъпена, 8% е тя. Отляво виждате на картата важността на семействата в отрасъла. В много страни е, тази тенденция е много разпространена в държави като Румъния и България. Над 80% от трудовата сила в земеделието е в рамките на семействата. Същото въжи за Северна Португалия, Северна Испания над 80%. Що се отнася до временно заетите, тук нямаме ясно очертани модели. Няма разделение по уста юг-север или изток-запад. В района на Средиземноморието има широко застъпено използване на временен труд. Същото въжи за Белгия, Холандия. Въобще разпокъсана е картината в целия Европейски съюз. Във връзка с описаните модели, какви са основните двигатели на промените и защо в крайна сметка намалява трудовата сила в земеделието в почти целия ЕС? Първо искаме да споменем естествено технологичния напредък. В повечето случаи тук става дума за намаляване на човешката сила като последица за сметка на машините. Освен това ставаме свидетели на все по-широко използване на високо квалифицирани работници. На следващо място разликата в привлекателността между селското стопанство и вторичния и третичния сектор, както и разликата в привлекателността на селата и градовете. Защо? Защото е по-трудно да се работи на полето и доходите не са толкова високи. Да не говорим, че в някои случаи има и държави членки в преход. Какво имам предвид? Говоря за държавите членки, които са се присъединили към МЕС през последните 15 години. В светлината на разширенията станахме свидетели на разширяване на вторичния и третичния сектор и на засилено намаляване на заетостта в сферата на земеделието. Последният двигател, който искам да спомена, е свързан с възрастта и образованието. И статистиката с която се здобихме и литературата по темата показват, че младите хора и хората, които са по-високо образовани, търсят възможности за реализация на други места. Що се отнася до моделите и до движещите сили зад промените, какви са предизвикателствата пред сектора на земеделието и фермерите? Значи, интензифицирането Роботизирането, механизацията и иновациите могат да са предизвикателство за много стопанства и фермери. На първо място има бездна между научната дейност и практиката. Иновациите в земеделието не винаги се прехвърлят на полето. И това е още по-валидно за малките ферми, тъй като те не разполагат с капацитета да освоят иновациите и да останат конкурентоспособни в условия на глобализация. Картата тук показва дела на земеделците, които са завършили нещо свързано с земеделието. В държави като Франция и Германия и най-вече Италия, голям брой от фермерите, в Италия процента е над 90, е, са завършили нещо свързано с е, земеделието като практика. Е, за по-малките държави обаче и като цяло в Европа това не е така. И прехвърлянето на иновациите се осложнява и поради този факт. На следващо място отново, ако се върнем към привлекателността, трябва да се спомене като предизвикателство усиления труд, условията на труд, сезонния характер на труда, както и ниските доходи и пенсии. Всичко това задълбочава проблема с привлекателността. Ако погледнем сезонния характер и пиковото търсене на трудова сила, когато се събира реколтата, тогава се разчита най-вече на работници емигранти. И това представлява допълнително предизвикателство спрямо самите мигранти, прииждащите, защото на лице е проблема с интеграцията им в приемащите общности. Последното предизвикателство, което искам да спомена, е може би най-разпространеното предизвикателство в Европа, нещо, което наблюдаваме в продължение на години. Обновяването на поколенията, смяната на поколенията. Има няколко проблема. На първо място не е голям процента на прехвърлянето на стопанства между поколенията. На следващо място ниските доходи трябва да се споменат, по-малкото възможности за труд за роднините. На много места има проблем свързан с кадастъра, което осложнява прехвърлянето на земя между поколенията. Отново трябва да споменем ниските доходи, трябва да споменем, че в много райони има проблеми с намирането на работа за роднините – трябва да се спомене достъпа до земя, който е затруднен, достъпа до кредитиране, до средства също. Трябва да се спомене освен това и недостатъчното качество или наличност на обществени услуги в селските райони. Съответно всичко това води до по-малко млади фермери. Двете линии дясно виждате, че показват тенденция към намаляване. В червено е графиката, която показва онези ферми, които се управляват от хора, които са над 65 годишна възраст, а синята линия показва стопанства, които се управляват от хора под 35 години. Имаме намаление и в двете групи от населението. Съотношението между двете групи обаче намалява все повече и повече. През 2016 година на всеки 100 фермери, ферми, които се управляват от възрастни е, земеделци, само 16 се управляват от лица, които са под 35 годишна възраст. Тук виждате информация относно микроекономическите стратегии. Какви са стратегиите за справяне? Основно можем да говорим за диверсификация. Източниците на доходи, диверсификация наблюдаваме както у самите фермери, така и в рамките на самите стопанства. Защо се случва тя? Защото трябва да имаме допълнителни приходоисточници и по много други причини. През 2013 година около 40% от всички стопанства в ЕС бяха управлявани от стопани, които се занимаваха и с други дейности. Отново, ако се върнем към диверсификацията, трябва да споменем диверсификацията на ниво стопанство. Трябва да се упомене маркетинга и обработката на земеделски продукти, агритуризма, производството на възобновяема енергия и така нататък. Тенденциите в тази връзка показват ясно увеличение на, на тези а, процеси. Трябва да се спомене обаче и факта, че съществуват пречки. Те са свързани с достъпа до земя, достъпа до финансиране. Не е лесно фермерите да се здобият с кредита, ако искат да инвестират в допълнителни дейности. Трябва да се спомене необходимостта от конкретни умения, ако човек иска да се занимава с нещо странично, агритуризъм, например. В тази връзка, какво е въздействието на ОСП върху заетостта в отрасала? Дали има улеснение или осложняване на положението? Ние направихме едно мащабно проучване, разгледахме положението на местно, регионално, държавно е, ниво, и даже в трансграничен план. Заключенията ни са изключително смесени по своя характер. Трябва да се отчете типа на помощта, която се оказва, какъв е приоритета на мерките използвани на национално, регионално и местно ниво, социо-економическия контекст, положението в съответния регион или в страната като цяло. Въздействието на ОСП е смесено. Можем да говорим, че има положително въздействие върху заетостта. То може да е пряко или косвено. Трябва да се спомене първия стълб, преките плащания, както и втория стълб, мерките свързани с развитието на селските райони. Тук въздействието е най-вече върху приходите на фермерите, по този начин се намалява бездната, която съществува между доходите на фермерите и доходите на хората в другите отрасли. Трябва да се спомене обаче, че субсидиите по ОСП не се разпределят еднакво, което означава, че фермерите в рамките на малките стопанства търсят възможности за реализация на други места. А големите стопанства и фермерите в тях като цяло поглъщат по-дребните стопанства. Това въздействие върху доходите, а именно повишението на, на доходите на някои е, ферми и стопанства, води до това, че се разчита все повече и повече на съвременни технологии, а не на трудова сила – това оказва пък въздействие върху тези, които се занимават с ферми, които и с земеделие по-скоро, което е насочено само към само издръжка. Тук говорим и за някои други а, проблеми, които засягат конкретни региони. Господин Шу, и сега в заключение препоръките, които сме изготвили. Естествено, знаем, че не всички препоръки са насочени към Европейския съюз в неговата цялост. Някои от тях са насочени към националните и регионалните нива. Постоянно говорим за проблема с смяната на поколенията, достъпа на млади хора до отрасала. Много лесно е в тази връзка да се каже, че трябва да се окоръжат младите да останат в отрасъла и да се помогне на желаящите да започнат да работят в този отрасъл, както и да се улесни смяната на поколенията. В много случаи обаче става дума за национални прерогативи, тъй като тук се засягат въпроси като законите за унаследяването, традициите и така нататък. В много държави членки има дори ритуали, можем така да ги наречем, за приемане от страна на младото поколение на стопанството, най-големия син обикновено прави това и ако той не желая да го направи, ставаме свидетели на проблем с традицията. Има много бариери пред е, навлизането на нови участници в отрасъла. Дори и младите хора да желаят да се занимават с земеделие, това често е невъзможно поради национално или регионално законодателство, свързано с възможностите за придобиване на земя. Говорихме за кадастъра. Знам обаче, че има и една задълбочаваща се тенденция, именно все по-трудно се участва на пазарите на земя. Това е свързано и с бариерите пред онова, което принципно разглеждаме като традиционно земеделие. Когато стопанството се използва не само за производство на, на храна, но и за много други неща, бариерите са по-големи. Дори да искаме да увеличим възможността за предоставяне на, на земя и за окрупняване, някои от е, законите, които съществуват, просто осложняват процесите. Например, директивата Омнибус, която се обсъжда в момента, предвижда възможността за финансиране чрез конкретни специфични инструменти, което улеснява до известна степен окрупняването, но това пък води до един конкретен резултат, а именно, че се преминава към по-голямо използване, използване на по-широка основа на а, машини, а не на трудова сила. Относно качеството на заетостта, тук проблема също присъства на много нива. Можем да изпратим едно послание със следния характер. Идва новия програмен период и ако ОСП бъде напълно разделена от регионалните фондове, няма да помогнем за решаване на проблема. Ако искаме да а, интегрираме а, участниците по по-добър начин на пазара, би трябвало да комбинираме различни инструменти за финансиране. В някои райони обаче, в Тирол, в Германия, няма как да успеем, ако има пълно разделение на източниците на финансиране. На следващо място, положението с самите е, земеделци и положението в сектора. Що се отнася до заплащането, отново казвам, много е лесно да се каже, трябва да се подобри статута и да се подобрят надниците в отрасала. Следва да се запитам обаче за какво точно земеделие говорим, когато говорим за земеделието на бъдещето, за идните 20-30 години. Ако признаем, че политиките ни от последните 30 години не са преработили, броя на заетите намалява, съответно ние трябва да направим отрасъл не само по-привлекателен, но и достатъчно печеливш. И тук не става дума само за субсидии. Всъщност, фермерите трябва да имат възможност да действат иновативно и сами да заработват достатъчно много. Те трябва да виждат пред себе си възможностите за производство, на нови храни. От друга страна, потребителите трябва да изразят готовност да плащат повече за храните, е, храните, които са екологично чисти. Например, органичното земеделие разчита много на човешка сила. От друга страна, обаче, никой не иска да приеме, че цената на един екологично чист продукт е, е значително по-висока от цената на един неекологично чист или неорганично произведен продукт. Относно социалната страна, тя е свързана най-вече с сезонните работници. На ниво ЕС има достатъчно законодателни актове в тази връзка. Имаме законодателни актове, свързани с социалния стълб и с сезонните работници и се очаква от това законодателство да гарантира условията на труд на работниците, но отново казвам, става дума за директиви най-вече и съответно прилагането им не е такова, каквото бихме желали да бъде. И накрая това е последния ни диапозитив. Тук представяме общата перспектива. Ако трябва да се върнем на въпроса, който зададох в началото. Ако допуснем, че Искаме селското стопанство и в бъдеще да е отрасъл, в който да може да се печели достатъчно. Е, и ако искаме наистина това да е отрасъл, в който хората да изразяват желание да работят, то следва да се запитаме за какво земеделие говорим точно. Какво е земеделието на бъдещето? Естествено, че става дума за високо индустриализирано, модернизирано земеделие, което е целенасочено, което е концентрирано върху производството на храни на достъпна цена, тогава тенденцията може и да продължи. А ако искаме да има заетост, обаче имаме нужда от нови подходи. Необходимо е, ако искаме да променим тенденциите, първо да си отговорим на въпроса, искаме ли да има повече заетост. Ако искаме съответно да има повече заетост, трябва да има диверсификация. Значи, в обобщение, трябва да сме отворени към нови форми на земеделие, по-трудоемки, е, споменах органичното земеделие. Трябва обаче и да мислим иновативно за това как ще се изхранваме. Всички мислят, че органичното земеделие е една конкретна малка ниша в контекста на всичко останало. Има обаче хора, които разсъждават в рамките на още по-тесни ниши. Например, използването на насекоми и други новоповяващи се тенденции. Всички тези неща са свързани с използването на повече трудова сила. Има даже подотрасли в земеделието, на които още не сме станали свидетели. Например, производството на, на фибри, е, трябва да споменем и производството на ВИ. Е, всичко това е свързано с нови форми. Нови форми са и обвързването на селско-стопанската дейност с туризъм и с а, е, други економически дейности. Това е общо заето. В заключение можем да кажем, че е необходимо да премислим каква е цялостната ни ориентация, каква е цялостната ориентация на ОСП и е необходимо да обвържем много повече ОСП с другите политики по развитие на селските райони и всички останали политики, свързани с развитието на територията в Европейския съюз. Благодаря. Много благодаря. Благодаря на двамата докладчици за представането на изследването. От страна на колегите има множество въпроси. Много от тях поискаха думата. Първо ще дам думата на колегата Буда. Да, <clears throat> Благодаря, господин председател. Бих искал и аз да благодаря на експертите за, техните презента... за тяхната презентация. Много добре познаваме проблема, защото живея в селски район, разговарям с фермерите. е в презентацията не намерих решение е, на проблема за заместването на човешките ресурси, защото точно това е проблем. Говорим за работната сила в селските стопанства. В новата ОСП говорим за това фермерите да не получават субсидии, субсидии ако извършват други дейности, различни от селскостопанските. Днешно време обаче наблюдаваме, че младите хора не искат да отидат на село, не искат да влязат а, и да работят в селското стопанство. Програмата за младите фермери достигна своите граници, изчерпа се. За това искам да попитам дали решението би могло да бъде внасяне на работна сила извън Европейския съюз. Говорим за механизация и за технологично обновяване, но то също е, е необходимо. Колегата Яр. Благодаря за представенето на изследването. Ви очертахте множество проблеми. Въпросът ми е следния. Аз съм сред тези, които не смятат, че структурната промяна е нещо е, лошо. Индустриализацията е, е нещо хубаво, въпреки това в Германия търсим работна сила навсякъде. В полицията, селското стопанство и така нататък. Е, е, Хората искат да живеят по приятен начин, е, за това е, може би е хубаво да запазим някои е, процеси, които изискват интензивно участие на хората. А, не би ли те, те, трябвало, когато става дума за оцеляване на селскостопанските предприятия, те да получат помощ, примерно в рамките на Европейския социален фонд. И също така за начинаещите фермери. Какво можем да направим за тях? За хората, които искат да започнат да работят селското стопанство и, и да видим защо това не се получава. Благодаря колега, колегата Афра. Благодаря много. Много интересна и полезна презентация беше това. Искам да ви посоча един парадокс. Селските райони са. а, постоянни, не се променят. Също време, обаче се нуждаем от повече храни, от повече площи, за да изхранваме населението. Също време се нуждаем и от смяна на поколенията в селското стопанство. Къде виждате решение на този проблем? Какво ще бъде въздействието на новата ОСП а, е, а, е, върху държава, върху държави като Румъния както по отношение на малките, така и по отношение на големите ферми. И трето искам да ви попитам дали има проучване за фермерите, които са се отказали от селското стопанство през последните години и защо. Благодаря. Pranešėjai още tikrai пренешимост. <clears throat> Благодаря, благодаря на двамата оратори за интересните неща, които казаха. Много млади хора остават на село не защото природата е красива, а защото са идеалисти защото могат да овладеят технологията и смятат, че могат да имат стандарт на живот, какъвто има в градовете. И ако това не е на лице, нищо няма да се получи. А новите технологии обикновено са много скъпи. Малките семейни ферми много често не могат да си позволят тези технологии и съответно не могат да бъдат конкурентно способни. Политиката в областта на селското стопанство трябва да се фокусира върху това. Също така и върху сътрудничеството между семейните предприятия, изграждането на кооперативи за съвместно използване на технологиите. Госпожа Шойдрова. Благодаря. И, и аз ви благодаря за изследването. А, разглеждам сега препоръките, които направихте. В презентацията на първо място посочихте необходимостта от визия и ясни цели за сълскостопанската политика. Направихте около 12 препоръки и тази, която посочих, не е непременно сред водещите. Ако искаме да запазим селското стопанство, ако искаме да запазим семейните ферми, ако не искаме собствениците на селскостопански предприятия да устаряват все повече ако искаме да развиваме селските райони, трябва да го направим, защото в някакъв момент селскостопанските предприятия ще спрат да се обновяват, освен ако не им помогне. Според мен подкрепата за семейните ферми трябва да бъде сред един от приоритетите ни и също така инструментите. Те също трябва да се адаптират. Вие говорихте също така и за доходите на предприятията. Ако не искаме да, до... да няма недостиг на учители, трябва да увеличим заплащането им. По същия начин е и в селското стопанство. Важно е да има субсидии, важно е да има подкрепа. Но всъщност по този начин ние смекчаваме само загубите заниманието с селско стопанство трябва да бъде економически изгодно и това трябва да бъде сред първите ни приоритети. И за това искам да попитам не, не би ли трябвало да се направи сравнение между застаряването на фермерите и доходите? Може би за целта трябва да се направи ново проучване. И ще бъде, може би, интересно, ако а, разглеждате не само казуси, но отделните държави членки. Колегата Робей. Ще се сменим с колегата. Благодаря ви за изследването. Наистина много интересно беше. Не бива да забравяме, че има толкова малко млади фермери и толкова много млади фермери, които напускат селските райони, защото системата на плащанията в ОСП е толкова несправедлива, като плаща на големите ферми и измества младите. На нас са ни необходими обаче малки фермерски структури, не само заради а, нас самите, но и за цялата инфраструктура на село, която изчезва всичко това, а, е последица от ензивирането на селското стопанство и създаване на големи системи на село. Ако искаме да направим нещо за селските райони, трябва да осигурим а, разнообразие. В момента селските райони са заложници на нашата система от субсидии и не могат да развият системи за собствени доходи, тъй като са зависими от субсидиите заради опазването на околната среда, опазването на животните, на климата, заради селските райони, заради биологичното разнообразие, необходимо селско стопанство, което е изградено от дребни структури, иначе нищо няма да направим. Благодаря. Първото ми впечатление е, че сте работили много задълбочено и много всеобхватно. Аз съм германка и въпреки, че в Германия ние сме сравнително добре, но може би точно защото сме много добре, имаме друг проблем, който днес не засегнахте. При нас се е, провежда кампании се създават настроения срещу фермерите, срещу употребата на средства за растителна защита, срещу начин на отглеждане на животните и така нататък и така нататък. Настроението сред е, фермерите е изключително минорно. Те а, е, е, излизат на улицата, демонстрират и си задават въпрос е, да затворим ли фермите, имате ли още нужда от е, нас? И точно младите хора си задават този въпрос и не могат да се примарят с това, защото те имат превъзходно образование и въпреки всичко медиите, обществото води кампания срещу тях. Тази пречка взете ли е предвид във вашето изследване, защото това много ме тревожи? Благодаря, господин Тарабела. Moi aussi, comme beaucoup d'autres collègues qui sont exprimés, j'apprécie beaucoup votre étude. Elle est très intéressante. Elle montre que... Благодаря много за вашите проучвания. Много интересни. Забелязах големи разлики между държавите. Имаше държави, където тенденцията върви надолу и то ужасно, стряскащо. Е. Споменахте за съответните региони. Споменахте Корсика. Имате ли някакви познания за причините, защо се увеличила заетостта в селското стопанство там? Благодаря. Колега Христов. Колегата Христов. Благодаря ви, господин председател. Проучването е изключително полезно. Благодаря на колегите. Голяма част от тревожните тенденции са очертани. Български регион не е изследван като казус, въпреки че притеснителната тенденция на концентрация на земя е много сериозен въпрос, който има негативно отражение върху създаването на работни места – в разработката намира място и проблемът с експлоатацията на работници от България и Румъния в Италия. Намирам за изключително важно предложението на авторите да се търси обвързване на субсидиите с това да се дадат, гарантират и спазват правата на работещите в сектор земеделие. Проблемът засяга недекларирания, нерегламентирания и нелегалния труд. Освен граждани на трети страни, жертва на експлоатация са и граждани на държави членки – ако не бъде законово обвързано предоставянето на субсидии за селско стопанство с социално отговорното поведение, мисля, че рискуваме ОСП да бъде опорочена. По време на преговорите по трите досиета на ОСП този въпрос е бил поставен под формата на предложения за изменение, но, за съжаление, колегите от предния мандат не са защитили тази кауза. Надявам се, че сегашната ни комисия ще преразгледа тази позиция, и ще добавим този важен аспект в пакета с позицията на Европейския парламент относно ОСП. Благодаря ви. Колеги Давид. Господин Давид. Аз също искам да направя няколко коментара. Не съм съгласен. А, че е, живота на село не е привлекателен. Аз се установяваме, че хората не желаят да живеят е, в града, защото там животът е скъп, шумно е и опасно. Затова много хора избират да живеят на село за целта, обаче трябва за тях там да има заетост. В някои изследвания се опитваме да разчепкаме нещата и, и да а, анализираме най-дребните детайли. Подобно на пияно, опитваме се да а, поручим какви са отделните му съставни части, а всъщност единственото, което е важно е звука. В селското стопанство наша задача е да направим нещата по-добри, а не да създаваме допълнителни проблеми. Например, най-малките ферми не могат да ангажират счетоводители, биотехнолози и други експерти. Обикновенно те са еднолични фирми – Може би работата на фермерите трябва да стане по-специализирана, но това не бива да бъде единственото. Когато се предоставят субсидии на селските стопанства, това е добре, но не бива да бъде единствения начин. Господин Ропе. Благодаря. Наистина, много интересно изследване, много реалистично е представено положението. Жалко е, че то е толкова лошо е, и не се подобрява. В някои държави, като например в Германия, са предприяти множество действия, за да може положението на фермерите да стане по-добро. Може би трябва да се проведе подобен дебат на пленарно заседание, за да участва в него целият парламент и цяла Европа да чуе какво е положението на селското стопанство. Много правилно се казва, че селското стопанство се променя, променят се селските а, региони и целта сега е да запазим доходите – а ако погледнем какви са били нещата в миналото през 50-те, 60-те години, тогава много повече хора живееха на село. А каква е картината днес? Е, ако нещата продължават по същия начин, картината ще стане още по-мрачна. И мисля, че това ще стане с тази многогодишна финансова рамка. И сега се питам какво ще остане от селското стопанство след 2027, ако нещата продължават по същия начин. Ние трябва да поемем нашата част от отговорността и поне да покажем на колегите защо нещата не могат да продължават по този начин. Наистина, работата на фермерите трябва да бъде економически изгодна, трябва да си струва. В Литва селското стопанство също се променя. Добавите ни са три пъти по-големи, отколкото нуждите ни. Нашата държава е добре, селското стопанство е, е добре, техника има, фермите са добре. Съвсем различна е картината в свиневътството обаче или в млечния сектор. Може би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 Презентациите, които чухме, са много интересни. Имаше съответната критика към ОСП, подкрепата за фермерите. Дали смятате, че някои други политики могат да бъдат насочени към земеделието? Имам предвид иновацията, ще има нужда и от е, преквалификация. Една от основните теми, която обсъждаме в момента е кохезионната политика, как тя може да се използва за селско стопан, селските райони и за ОСП. Äh, благодаря, господин председател. Много благодаря за представането. Аз съм австрийка и съм бивша кметица. Тоест, аз съм не само фермер, но съм и човек от селски регион. Мисля, че затова за което трябва да помислим на европейско равнище, е за устройството на територията и планирането. Трябва да го направим, ако искаме младите хора да останат селското стопанство. Непрекъснато се стига до конфликти а, а, ние а, не, че нямаме хора в Австрия, в селските райони, но а, общините трябва да създадат подходяща инфраструктура за избягване на конфликтите. От една страна трябва да пазим жителите, от друга страна обаче да пазим и фермерите, техните обори, които и разпространяват миризма и така нататък. Трябва да създадем такива условия, за да могат младите хора да останат на село. Непременно трябва да се помисли за устройството на територията, за изграждането на инфраструктура. Така че тя да може да се използва за селско стопанство. Господин Десер. Мерси beaucoup, президент. Мерси beaucoup pour euh, cette présentation. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентациите. Мисля, че това, което губи като богатство земеделието, това са хората. Доста се говори за размера на стопанството. А, този размер не е, е основният проблем. Проблемът е, че няма достатъчно работници. Има нужда от е, достатъчно работна сила. Много е важно от тук е, да се опитаме да увеличим добавената стойност и така няма да се говори за експлоатация. И това трябва да бъде част от е, смисъла на земеделската политика. Благодаря. В заключение колегата Томаш. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem se na vašoj prezentaciji. Благодаря, благодаря за презентацията. Аз имам известни затруднения относно прозрачността. Мисля, че в посткомунистическите държави има голямо недоволство. По-рано земята принадлежеше на държавата. Сега тази земя се разпределя, отчасти земята се продава, купува се с субсидии – и не попада винаги в ръцете на онези, които се интересуват да я обработват. Не винаги има прозрачност. Как може държавите членки и комисията да допринесат, за да се работи по-прозрачно? Защото когато младите хора видят какво се случва и виждат, е, че някои имат повече пари или правителството огажда повече на някои хора, отколкото на други. Те са отблъсквани. Как може да направим системата по-справедлива? Благодаря. Имаше няколко въпроса преди да преминем към отговорите. Ще дам думата естествено и на представителите на комисията. Те ще ни кажат каква е тяхната гледна точка за проучването. Thank you, uh, thank you, Chairman, members. Um, and uh, the researchers uh, obviously have done uh, this very interesting study. Уважаеми господин председател. Учените са направили много хубаво проучване. Като слушах дебата, мисля, че е ясно, че заетостта в земеделието остава важна тема и е съществена за живота в селските райони. Искам да кажа няколко думи за връзката между проблемите, които описахте сутринта с предложението за реформа на ОСП. По-специално, въпросът да се слеят двата стълба в по- логически убедителна рамка от гледна точка на използването на средствата в ОСП. Много е важно за обновяване на поколенията на работещите в земеделието. Всъщност, резултатите от нашите изследвания през есента показват, че има нужда от съществено подновяване на поколенията на работещите в земеделието. И другата ни цел е да дадем повече свобода на държавите членки да планират какви мерки да прилагат, като имат предвид разнообразието в специфичните условия във всяка държава. Има и доста национални мерки, които имат конкретен ефект върху подновяването на поколенията работещи в земеделието. Другото, което казахте, е достъпа до кредит. Искам да посоча желанието на Европейската инвестиционна банка да предоставя кредит, до който стопаните да имат достъп. Друг, другият акцент в нашата реформа са иновационните партньорства, така че иновациите да стигнат надолу до стопанствата. Това е част от е, връзката между земеделската политика и политиката към селските райони. И остава ключов елемент в бъдещата политика заетостта. В земеделието е свързана с това, което наричаме биоекономиката, т.е. използването на природните ресурси по нов начин. Ще има много приказки в бъдеще за Европейската зелена сделка. И от тук очакваме да има принос към земеделието. Пренасочваме плащанията с акцент към семейните стопанства. И накрая една от задачите на новата комисия е да създаде нова политика, която е насочена срещу предизвикателството обезлюдяване. Това е пряко свързано с темата, която обсъждаме днес и вашето проучване ще допринесе много за нашата политика. Благодаря. Много благодаря на комисията за приноса и сега ви давам думата да отговорите на зададените въпроси. Имаме още малко време. Um, so one one, make, like, как да отговарям? На всеки въпрос отделно или общо на всички? Мисля, че бяха поставени много теми и то конкретно от изказалите се депутати. Как да запазим участието на младите стопани? Дали ако няма достатъчно местни младежи, дали да се потърси решение с работна ръка извън Европейския съюз. Всъщност това е една тенденция. В Европейския съюз пристигат все повече и повече мигранти, най-вече защото те са по-ефтини като работна ръка. И от тук ще се появи необходимостта да се приведат в съответствие социално-економическите условия, в които работят тези хора, с стандартите в ЕС. Целта тук е не само да се реши проблема с търсенето на работна ръка, а и решение за селските райони, които сме проучвали. Втория въпрос дали ще има нужда да се използва Европейския социален фонд за малките стопанства. Значи, това е въпрос, по който спрямо който имат отношение не само парите от ОСП, а и от други фондове. В случаите в Румъния наистина Европейския социален фонд подпомага обучението на работещите в земеделието. Това обучение не винаги е адаптирано към спецификата на земеделието от там. Защото в всеки регион има специфични потребности. Липсват земеделски училища. Много важно тук е да обединим първия и втория стълб. И да има достатъчно гъвкавост да. Това беше поискано от асоциациите на стопаните, с които проведохме интервюта. развитието на селските райони като средства е възможно решение за подобряване на доходите на стопани. Тук е много важно да се мисли за онези, които сега навлизат в земеделието, било те млади или по-стари. когато говорим за навлизащите в сектора земеделие. Трябва да се вземе предвид конкретния профил на всеки един от тях. Имаше един коментар за обработваемата земя. Размерът и остава горе-долу същият, а населението се увеличава. Има ли достатъчно стимули да се увеличава производството? беше направена пряка връзка с Румъния. И се каза за причините, поради които някои хора се отказват да работят в земеделието. Има и някои много интересни проценти на създаване на собствени фирми на неизпълнени очаквания. Към това трябва да добавим ниските доходи, ниско качество на живота. В някои региони публичните услуги са много лоши. При новите постъпващи в този сектор е много важно да има условия за живот и за техните семейства. Един въпрос за младите стопани. Дали са готови да останат да работят в земеделието? Новата технология е скъпа. И малките фарми, стопанства едва ли могат да си я позволят. Интересен въпрос, дали може да има сътрудничество между тях и големите е, стопанства. Обикновено това сътрудничество е между малките стопанства, като се търси добавена стойност при преработката на земеделската продукция. Така се образуват местни вериги за доставка и местен пазар. Дали това може да се превърне в сътрудничество между малките и големите стопанства, не съм особено сигурна. Препоръка номер едно. Как да спрем спада. Семейните стопанства трябва да бъдат на първо място по линия на субсидиите. Не сме проличили корелацията между застаряването и рентабилността. корелацията не е много силна, защото най-вече зависи от условията на територията, където се намира стопанството, а има и корелация на ниво европейско равнище. Там тенденциите са доста силни. Но пък за въпроса, както спомнахте, дали има една движеща сила, мога да ви уверя, че до сега не сме установили такава движеща сила. Дали има нужда от земеделие в малък мащаб? Дали има нужда от противопоставяне на малкия мащаб на големия мащаб на големите стопанства? Това е свързано с въпроса за сътрудничество. Нашето проучване казва, че тук не бива да противопоставяме тези стопанства. Те чисто и просто са различни с различен капацитет. И вместо сътрудничество имат често поглъщане на малките стопанства от големите стопанства, но тук се вижда една нова тенденция или възможност, която да се използва от ОСП. Сътрудничество между различните размери на селските стопанства – което трябва да се обсъди на равнище политика. Коментарите от Германия за злонамерените кампании срещу стопаните е от нашите, част от нашите проучване беше в Бранденбург. Там забелязахме такава тъгман стигматизация на стопаните. И има конкретни оплаквания. Това е нещо, което трябва да бъде решено като проблем в обществото. Основната цел е да се подобри образа на селските стопани, за да станат приемливи за обществото. Мисля, има възможност ОСП да се свърже с други политики на ОСП, на ЕС, устойчивост, екологичност. Но от гледна точка на здравните услуги няма да има възможности движещата сила за заетостта? Отговорът е не. Няма е, една движеща сила, която да обясни и да помогне за увеличаването на работната сила в земеделието. В някои случаи това са чисто и просто повече млади хора или пък възрастните повечето от тях остават да работят в земеделието. В Ирландия имаше интересен случай, където доста млади хора, които навлязоха в земеделието, питахте за Корсика, защо там има увеличение. Причината за това до голяма степен е кадастъра. Вярно е, че млади хора навлизат в земеделието те създават свои фирми. Там има достатъчно земя, която може да бъде обработвана. Като качеството на живота там е много добро. Причините могат да бъдат структурни промени. В някои случаи в Ирландия движещите сили са характеристиката на тяхното земеделие, е въпроса за експлоатацията на работници от Европейския съюз в Италия, в други страни. Това е важен въпрос. Ние сме написали няколко страници за връзката между ОСП и, и Европейският стълб на социалните права. А също така и връзката с стратегията ЕС 2020 за мигрантите извън Европейския съюз и за мигрантите от, от Европейския съюз имаше предложение за увеличаване на отговорността на работодателите от гледна точка на условията на труд, които предлагат и това да се обвърже с субсидиите. Този подход е много интересен. Той се предлага от асоциациите на работещите в земеделието. Добре е да се помисли за такава социална такова социално условие за плащанията по ОСП. Дали животът на село е привлекателен? Да, аз постоянно потвърждавам това, но зависи за кой регион говорим. Въздухът е чист, много е красиво, но на много места липсват публични услуги. Благодаря. Две неща. Не искам да ви притеснявам с нашето присъствие. Само ще добавя няколко неща. Чухме какво каза депутата от Австрия. Да, става дума за управление и на земята. Когато говорим за селско стопанство, продължаваме да говорим най-вече за земеползване. И всъщност конфликти в това отношение има навсякъде. Всъщност това е и причината, по която толкова често говорим за смяна на поколенията в земеделието или за поглъщането на земи или прехвърлянето на земя. Всъщност проблема е, че много трудно може да се направи препоръка в това отношение на ниво Европейския съюз, защото тук става дума за национални правомощия. Прехвърлянето, поглъщането, укрупняването на земи, всичко това е национален прерогатив. Има голям проблем с третирането на земята, как тя се прехвърля към следващото поколение или към новожелаещи да се присъединят. Тук има проблем и аз не мисля, че в близко бъдеще ние можем да го решим. Всъщност държавите членки трябва да осъзнаят своята отговорност и да кажат, че ако ще се дава земя на новожелаещи да се занимават с земеделие, трябва да се предвидят и нови начини това да се случва. И още нещо по един въпрос, който май не беше разбран съвсем ясно. Какво е нашето виждане за това как селското стопанство като отрасъл е част от цялостната економика на селските райони? Проучването доказва и данните сочат само в една посока – земеделието става все по-обвързано с много други отрасли в селската економика. Затова селското стопанство и подкрепата, която му се оказва в момента по силата на новата ОСП, това, тази подкрепа не е достатъчна. Не можем да действаме като последните 20-30 години. Ако механизмите за подкрепа не бъдат обвързани, имаше въпрос относно кохезионния фонд и използването му в селските райони. Много логичен е този въпрос, много основателен. Трябва обаче да разберем, че имаме нужда от интегриран подход за всички селски общности. Не е достатъчно само да имаме помощ по ОСП. Трябва селското стопанство да бъде наистина разглеждана като отрасъл, който има допълнителна полза, има добавена стойност в много различни области и съответно трябва да се осъзнае, че на него трябва да му се помага по различни канали. Благодаря. Благодаря и на двамата за това а, представяне, както и за а, Отговорите, много подробни бяха те. Ще вземем предвид онова, което чухме, когато ние водим своите разговори за новата ОСП и за реформите в нея. Съвсем скоро ще преминем към точка 10. Преди това, обаче, нека да одобрим и препоръките на координаторите. Вчера беше заседанието на координаторите. Ако няма възражение спрямо препоръките, които бяха обсъдени и прияти вчера, ще ги считаме за прияти. Сега предлагам да направим пауза от няколко минути преди да преминем към изслушването за вълците. Искам да кажа, между другото, че пропуснах да поздравя с добре дошли две групи посетители. Едната група е от университета Солвей, това е група на колегата Декастро, добре дошли. Втората група, ако правилно съм информиран, тя е дошла за изслушването за вълците. Тя е от Южен Тирол, поканена от колегата Дорфман. Това са ученици от една конкретна област. Благодаря, ще направим пауза от няколко минути и след това заедно с комисиите по околна среда и петиции ще започнем това изслушване посветено на вълците.

Good morning, everyone. Добър ден на всички. Заемете местата си, за да започнем работа по изслушването. За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли от името на Комисията по околна среда. Днес имаме съвместно изслушване относно популацията на вълците в Европейския съюз. Ще направим нова оценка на популацията. Тук имаме двама вносители на петиции и шестима експерти. Всички те ще се изкажат. Добре дошли. Искам да приветствам и е, членовете на комисиите Агри и Пети. Благодаря на тези две комисии за сътрудничеството. Обърнете внимание, че имаме устен превод. Моля всички оратори да не говорят твърде бързо. По този начин преводачите ще могат да си свършат работата. Онези депутати, които искат да зададат въпрос, нека да вдигнат ръка в хода на презентациите. Знаем, че в световен план има сериозно губене на биоразнообразие и това е и сериозна тревога. Според последния доклад на платформата за биоразнообразие и екосистеми, е, биоразнообразието, което наблюдаваме по-настоящем, е невиждано до сега. Знаете, че имаме стратегия и цели за спиране на загубата на биоразнообразие до 2020 година, но тези цели няма да бъдат постигнати. Идния октомври ще има конференция в световен план, посветена на биоразнообразието. Тя ще се проведе, както знаете, в Китай. Ще се обсъждат местообитанията, ще се обсъжда биоразнообразието. Европа има важна роля при опазването на биоразнообразието. Големите хищници, като вълците, са от централно значение за биоразнообразието в Европа. Преди е, десетилетия вълка почти изчезна от Европа е, по много причини. Сега той се е върнал на много места и връщането на вълците представлява е, един от най-големите успехи на политиките в областта на околната среда и в частност на директивата за местообитанията. Бившия комисар Вела по-рано тази година пое сериозен ангажимент относно защитата на вълците и техните местообитания. Той заяви, цитирам, не трябва да отчитаме само ролята на вълците, но и ролята на всички видове, що се отнася до защитата на местообитанията. Много се радвам, че комисар Синкявичус, който започна работа преди няколко дни, няма да промени линията на комисията. Всички защитени видове в Европейския съюз има защо да са защитени. Вместо да гледаме на големите хищници през мерника на ловна пушка, нека да гледаме през призмата на това как да ги защитим и каква е ползата от тях. Много методи вече са създадени, за да се защитят и опазят колкото се може повече големи хищници. Много е важно обаче да се заложи на допълнителна научна дейност, за да се търси хармонията на тези големи хищници с другите видове и с природата. Радвам се, че се работи за нови мерки, например специални нашийници, които са създадени в сътрудничество между един холандски университет и университета в Любляна. Трябва да преминем вече в една нова епоха да наречитаме само на овчарски кучета или на огради. Днес сме дошли за да чуем какви са новите стремежи по пътя към хармонията. Първата експертна дискусия ще се концентрира върху познанията ни за вълчата популация. Каква е нейната жизнеспособност, каква е ролята и в екосистемата, какво е нейното социално и културно въздействие. Втората експертна дискусия ще бъде председателствана от колегата, която председателства Комисията по околна среда ние ще говорим за въздействието върху местните общности. Проучихме на няколко пъти популацията на вълците през последните години. Информацията, до която стигнахме, послужи за основа на днешното проучване – Целта на изслушването, което провеждаме днес е да проучим сложните начини, по които можем да гарантираме съвместното съществуване между големите хищници и всички останали. За мен е удоволствие да съобщя, че аз видях с очите си как вълците се завръщат в Холандия. Първия вълк, който пресече границата неотдавна, представляваше едно забележително събитие. Вълците бяха изчезнали в продължение на десетилетия. Мисля, че трябва да а, живеем в мирно съществуване с а, всички видове и в частност с големите хищници. Ще дам думата на колегата Татяна, която ще представи двамата вносители на петиции. Тя е представител на Комисията по петиции. Уважаеми колеги, височайши гости, Уважаеми вносители на петициите, госпожи и господа, за мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли на това изслушване, чиято цел е да се направи оценка на вълчата популация в Европа. Приветствам ви от името на Комисията по петиции. Добре дошли на всички колеги от комисиите ЕМВИ и АГРИ. Благодаря им за положените усилия по този въпрос изчаквам а, да видя какъв ще е приноса на всички височайши гости към дебата. Всички ние като деца сме слушали приказки за вълци. Вълка не винаги е лошия в приказката. Аз лично си спомням една известна руска песен, една песен на Владимир Висоцки. Тя се казваше от името на вълка. И там се казва общо взето следното. Обграждаха ме, искаха да ме застрелят, но не успяха. Груп цитат. Надявам се, че ще чуем днес е, многостранни позиции по тази тема. Надявам се, че ще можем да направим в крайна сметка заключения, които да са ползотворни за бъдещето, че ще имаме конкретни препоръки. В началото искам да дам думата на двама вносители на петиции, които ще представят е, своите каузи. Всъщност е, много други петиции са засягали правната рамка и мерките за управление на вълчата популация, както и мерките за предотвратяване на конфликти между вълците и хората. Първата петиция е с номер 0984 от 2016 година. Тя е внесена от организацията Екологистас en Acción. Надявам се, че правилно произнасям на испански. Е, това название става дума за вълците на юг от реката Дуеро. Тук е господин Фернандес, който ще представи тази петиция. Имате 5 минути. Благодаря ви. Добър ден на всички. Бих желал да се изкажа от името на Мартин Соса и от името на една, правител... на една неправителствена организация, която се казва еколози в действие. Нека да ви представя в началото общата рамка. На тази карта виждате как точно изглежда защитения статут на вълците в целия Европейски съюз, включително на испанска територия. Имаме конвенцията от Берн, по силата на която се внесоха редица промени. Възникнаха затруднения при прилагането на различните директиви. Има държави, в които има два типа защитни режими за вълците. Съществуват прословутите приложение 4 и приложение 5. Испания прилага и двата режима на защита. Това, между другото, се наблюдава и в някои други държави членки. Ако оставим на страни конвенцията от Берн, и двете приложения 4 и 5 изискват да има един благоприятен статут за вълчата популация и нейното опазване – Искам да ви представя заключенията на едно проучване, в което участвахме и ние. Целта на проучването беше да разгледаме генетиката, генетичния фонд на вълчата популация. В червено виждате региона Кастилия и Леон – там живее 50% от вълчата популация на Иберийския полуостров. Виждате, че там където има много категорични изисквания в защита на вълчата популация, има и е, обмен на гени, генетични потоци. На Иберийския полуостров обаче не ставаме свидетели на увеличение на вълчата популация, а тя по-настоящем се счита за най-голямата в Европа. В повечето европейски държави популацията на вълците не е в цветущо състояние. Същото въжи и за Испания. Трябва да се каже освен това, че Испания е специфична до известна степен. Ще обясня какво имам предвид. Направихме две проучвания и те показват една демографска крива, която обаче не е особено представителна. Виждаме известно увеличение на, на броя на а, глутниците и на тяхното разпределение в Кастилия и Лион говорим за 294 глутници по силата на първото проучване и 297 по силата на второто проучване. Един от въпросите, с които се занимавахме в рамките на научната си дейност, беше въпроса за избиването на вълци от страна на обществените власти в някои райони на Испания. Опитахме се да видим какво е въздействието от плановото избиване на вълци. Виждате, тук пише, че почти 600 вълка са избити за периода 2008-2013 година. В Португалия вълците са много сериозно защитени, а мисля, че в Испания популацията не се възстановява по най-добрия начин. Често чуваме, че за иберийските вълци няма достатъчно пространство. Необходимо е да разгледаме въпроса къде точно обитават в момента иберийските вълци можем да ги видим на около 25% от територията на Испания. Могат, между другото, да разширят своите хабитати, могат да се разпространят и на, на по-широка територия, вземаща няколко стотин квадратни километра. Често в медиите се говори за популацията на вълците. Говори се и за мерките предприятия от Брюксел, както се казва в медиите. Европейската комисия, поне според медиите, отваря вратата за промени в законодателство. И съответно, твърди се в пресата в Испания, ще бъде позволено избиването и улова на вълци. Имахме неодавна едно решение във връзка с директивата за местообитанията. Това съдебно решение беше дадено в отговор на едно преюдициално запитване – Тук ви предоставям информация, от която се вижда, че много от убитите вълци са убити в крайна сметка в защитени за тях територии. В заключение искам да кажа няколко думи за взаимната връзка между финансирането и избиването на вълци. Може би обществените органи не използват изцяло и не се позовават изцяло на задължителните изисквания. В заключение искам да кажа, че вълците са защитен вид. Ние смятаме, че те не трябва да бъдат нито обект на ловуване, нито да бъдат избивани. Вълците наистина са под сериозна опека и ако те бъдат избивани, няма да се подобри възприятието на хората за тях. Няма да се намали, между другото, с такива мерки и е, браконьерската дейност. Има мерки и директиви, които трябва да се спазват до последната точка. Благодаря. Сега преминаваме към другата петиция. Тя е с номер 0426 от 2018 година. Внесена е от Станислав Берган със словенско гражданство от името на Асоциацията на фермерите, които се занимават с органично земеделие, както и от името на 50 други НПО. Става дума за управлението на дивеча и на хищниците в Европейския съюз. Господин Бергант, имате 5 минути. Моля ви да не пресрочвате времето. Spoštovani посланци, Prav lepo pozdravljeni, prihajam iz Slovenije. Najprej... Уважаеми членове на Европейския парламент, е, е, Добър ден, аз съм от Словения. Нека първо да ви кажа какво ме мотивира да търся решение на проблема. Животните, които аз отглеждам, е, бяха убити от хищници. Виждате как изглежда мястото, на което работя и според мен трябва да можем да продължим да живеем, да работим и да произвеждаме здравословна храна на това място. Какво е характерно за фермите в Словения? Те са наистина малки. Малките ферми в Словения не могат да оцеляват сами те трябва да извършват и друга дейност, наред с селскостопанската. Така, например, напоследък се е, разрасна селския туризъм. И на практика в Алпийския регион не е възможно фермите да оцеляват сами. Те трябва да си сътрудничат. Вълчата популация а, в юго-источната част на Динарските Алпи се разрасна вследствие на това, че твърде много защитихме вълците. Вследствие на това вълците се разпространиха изключително много в Словения и създават проблеми на фермерите. Ето така изглеждат селските райони в Словения. Типично за Словения е, че Селскостопанските предприятия са много разпокъсани, нямаме големи струпвания с малки изключения. Така че е изключително трудно да се ем, да има земеделие в региони, покрите с толкова много гори, също така няма да бъде възможна дейността, ако няма достатъчно пасища. Трудно е да се провеждат защитни мерки в такива райони, още повече, че от тук минават много туристически маршрути. Ако а, поставим а, огради, а, ще разрушим пейзажа. Не можем да ангажираме и пастири, тъй като броя на животните е твърде малък. За периода 2008-2018 може да се каже, че броят на фермите е, значително намаля. Последните проучвания показват, е, че е, все повече щети се нанасят на фермите е, и проучванията показват също така, че това в голяма част се дължи на мерките за защита на вълците. Виждате тук, че броя на нападанията от страна на вълци е намалял но това се дължи само на факта, че земеделската дейност в определени райони силно е намаляла. Броят на овцете е намалял от 4000 на 300. Uh, е, Имам проблеми с преключването на слайдовете. Какво е въздействието от унищожаването на животни във вълците? На първо място психологическо. Ние, животновъдите, разкъсват живите ни животни. Животните изключително много страдат и това има изключително негативно психологическо влияние върху фермерите. Представете си само как би се почувствало едно дете, когато види едно такова животно и се представи колко е страдало то. Поради тази причина хората напускат районите, в които живеят. Вълкът е хищник. Той не напада животните само за да оцелее, а и защото това е в природата му. Домашните животни понякога се заплитат в оградите, които сме поставили за защита от вълците, защото животните са свикнали по принцип да живеят без огради. Не може вълка да бъде представен като някакъв голям безобиден хищник. Ако вълчата популация дойде твърде близо до местата, на които живеят хората, възниква проблем с домашните животни. А, също така се получават и кръстоски между кучетата и вълците. Вълците а, нанасят щети и на биоразнообразието. Има много директиви, много резолюции, които са прияти на национално и европейско равнище. Във всички тях се подчертава колко е важно да се развиват селските райони в Алпите. А политиките за защита на хищниците а, постигат точно обратното. Всички а, заинтересовани страни печелят от приятото законодателство с изключение на фермерите. Ние търпим огромни загуби. Онези, които а, управляват вълчата популация, се опитват да убедят останалите заинтересовани страни. Преключвам. Имаме две опции. Или да запазим картината, която виждате в дясно, или да позволим на последното да бъде разрушено защото не успяваме да се справим. Твърде много хищници има в селските райони. Не бива да позволяваме на романтиците, защитници на природата, да взимат решение за това как да се управлява вълчата популация. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Берган. Изслушахме двамата вносители на петициите и сега ще дам, на думата, ще дам думата на Аня Хазекамп, която ще е, председателства първия панел. Благодаря, Татьяна. Започваме с първия панел от днешното изслушване – анализ на вълчата популация в Европейския съюз. След двете презентации ще имаме време за въпроси и отговори. Ако искате думата, моля вдигнете ръка. Сега ще давам думата на професор е, Луиджи Бойтани, председател на инициативата за големите хищници в Европа. Имате, господин Бойтани, 10 минути за презентация. Благодаря ви за възможността да говоря пред вас за статута на вълците в Европа. Ще ви покажа няколко слайда, само за да ви дам основна информация за това къде, колко вълци живеят и защо. Ще ви представя резултатите е, от работата на инициативата за големите хищници. Това е група от 45 е, експерти под е, шапката на IOCN. На тази карта виждате разпределението на вълците през 60-те е, е, години и е, към деня, в който е убит последния вълк. В края на миналия век обаче забелязахме ясни знаци за разрастване на вълчата популация, особено от изток на запад. Стрелките ви показват посоката на движение на вълците. И ако сравним картите на разпространението на вълците през 70-те, до 70-те години вляво и 2013, много и ясно се вижда колко са се разширили сините е, региони, региони в които живеят вълците. Това е, е са последните данни за разпространението на вълците от 2017 е, година. В червените райони постоянно живеят вълци, а в сино са дадени местата, на които вълците се срещат спорадично. Няма да ви обяснявам разликата между двете, но виждате, че има много вълци в Скандинавския полуостров, в Западните Алпи, в Франция, в Балтийския район, Динарския район и Карпатите. Само за да добиете представа за това колко бързо се разпространява вълчата популация, може да видите тази картина. Един, една глутница е живела по това време в Германия. Това е картината през 2015-2016, а това е последната информация от миналата година и мисля, че новите карти ще покажат и още по-голямо увеличение. Вълчата популация се разраства с 33-34% годишно. Това е най-голямото разрастване познато в биологията. На тази карта виждате основните популации – популации по отношение на управлението, защото от биологична гледна точка има една единствена популация вълци в Европа. Вълците се движат на големи разстояния, но от гледна точка на управлението има 10 различни популации, дадени тук 10 различни цвят. Хората обикновено много се интересуват от статистиката, особено за големите хищници, като че ли има някакво значение колко са точно, но ето това е статистиката за вълците. Червената колонка в центъра показва, че най големата популация е карпатската. А, също така голям брой вълци живеят в Балтийския район а, и а, Иберийския полуостров. Виждате и каква е тенденцията, а именно, че повечето популации са или стабилни, или нарастват. А, а, е, виждате кои е, популации не са застрашени, кои са е, застрашени. Това са приблизителни резултати и трябва да се има предвид, че методите, по които те са получени, са много различни. Много голяма разлика има в методиката за установяване на бройката. Като цяло, такова е положението към момента. В Европа живеят около 17 000 Европа, от които 13-14 000 в Европейския съюз. Броя на вълците нараства. Ако сравним вълците с другите големи хищници, това е статистиката. Имаме пова, има повече мечки, отколкото вълци, но очевидно те създават по-малко проблеми на европейските граждани. 9000 европейски рисове и 1300 русомахи. Много е трудно да се, да се разделят факторите, на които се е, дължи е, е, това. Но на първо място това е промяната в земеползването, в моделите Европа до този момент никога не е имала толкова много големи тревопасни. Това е друг фактор. И друг фактор е, че вълците са изключително устойчив вид, който може да живее почти във всяко местообитание. Навсякъде, където има нещо за ядене и срещу вълците не се стреля, вълците е, живеят. Те могат да живеят и в градините на хората, ако бъдат оставени на мира. Получих току-що едно видео от едно село в Тоскана, в което миналата нощ вълците са се разхождали в центъра на селото, без да създават проблеми обаче. В перспектива по всичко а, а, личи, че а, в Европа все повече стават пустеещите райони, които не се използват за земеделие и съответно вълците могат да се разпространяват там. Вълците са вид, който се предвижва на огромни разстояния и без проблем могат да изминат 1500 км. Ето това е един човек, е, чудесен пример, при който е маркиран маршрута на движение на вълците от Италия през Австрия, Словения, след което обратно трудно. Вълците могат да се предвижват на 10 на хиляди километри. Това е нормалното състояние. Т.е. вълците могат да се предвижат от всяка една точка на Европа до друга. И в това няма нищо чудно. Вълците просто ходят. Вълците се хранят с почти всичко и те избират най-лесно достъпната плячка. Ако е лен, е лен. Ако е овца, овца. Всичко, каквото могат лесно да хванат, те е, убиват. В Европа виждате една изключително разнообразна картина на нещата, с които се хранят вълците. Е, трудно е да се установи дали вълците са чисти, така да се каже, или са кръстоска е, с кучетата, е, защото това е един вид един и същи вид и кучетата и вълците могат да се кръстосват и да имат поколение. Като цяло имаме по-малко от 5% хибриди, Кръстовски. Но изключително обезпокоителна е, е ситуацията в Гросето, Северна Италия, където кръстовските са много, те са преобладаващите. Защото е, това е обезпокоително, защото е, е, кръстовските не са нито вълци, нито кучета, но е, не е вярно, че кръстосаните видове са по-опасни, защото не се страхуват от хората. Те се държат като вълци. И трудно е да се отговори на въпроса не е трудно да се отговори на въпроса защо трябва да опазваме е, вълците. Вълците са ценни по ред е, е, причини. Има, разбира се, и отрицателни последици, но вълците са цени по екологични, научни, образователни и, ако щете, и етични причини. Благодаря ви. Thank you very much. Е, професор. Благодаря ви, професор е, е, Бойтани. Следващия ни оратор е доктор Женевиев Карбон, която е изследовател в областта на етнозоологията и етологията. Заповядайте за 10 минути. Merci de votre attention. Je vais... Благодаря за вашата покана ще ви представя връщането на вълка. Това е динамична фаза. И тя не може да се бърга с други екологични фази. В по-голямата част на Европа има конфронтация между човека и вълка. Всъщност, увеличението на популацията на вълците зависи от възприятието на местните власти в голяма степен. местното население разглежда появата на вълците като нещо плашещо и, и внезапно. И веднага се питаме защо сме застрашени. И се питаме дали връщането на вълка в съответната територия е естествено или опасно. Много често в Франция по телевизията се виждат много кадри на появата на вълка. Дали а, това е естествено завръщане или поява отново на, на вида. Общо взето об, населението на обществото разглежда тези неща като изключително важни – Има литература във Франция, която обяснява с интелектуални конструкции, защо се връща този вълк на съответната територия. И много често това се пренася към политиката. Ще дам един пример. В 2013 година имаше опит да се въведе вълчия вид в една територия по линия на конвенцията от Берн, но това предизвика социален скандал. Много е важно как се управлява съответната територия в дългосрочен план. Лова и защитата на красотата на природата а, се противопоставят. Много често вълкът се възприема като хищник в конфликт с човека. Много е важно да знаем как се представя този вид. Има и един специален план за защита на вълците във Франция, който се базира на особеностите в съответна територия и отчита какви са условията, които са привлекли вълчата популация. Конфликтът между вълците и онези, които отглеждат животни, е вечен. Много е важно да успеем да преодолеем онова, което аз наричам пасторализъм, особено в планинските райони. и дали е легитимно в всички територии да се използва лова за намаляване на популацията. Защитата на вълка не е сакрална. Има съответни конкретни критерии, така че популацията да може да се възпроизвежда а, в своите измерения. Винаги има пространство и възможност да се разрешат конфликтите между хората и вълците. по никакъв начин на фиксирането на определен брой вълци за избиване не решава проблемите на територията. В центъра на този спор винаги стои броят на вълците – Много е важно да изберем момента, в който реагираме като хора. Много е важно също така с нашата реакция да не заличим популацията на този вид. Всъщност, появата на някакъв горен прак като брой не решава проблема. И не бива по никакъв начин да определяме квоти за избиване за определена година. в Франция, в образа на вълка, не бива да се въвеждат тези отрицателни черти. Не бива и ние да се дължим поволчи с тази популация. Много важно е да се опитаме да живеем с тяхната популация и винаги да сме готови да избираме друг начин на управление на мястото на избиването. Свидетелствата показват, че популацията не се влияе пряко от е, средствата, които се приемат е, за нейното унищожаване. Добре е да се мисли за този вид е, като част от нашето наследство. За да може това наследство да се предаде на поколенията в бъдеще. В Франция нашата, нашето наследство не позволява да приемем средства за унищожаване – на вълците. Благодаря, доктор Кабон. Сега ще продължим с една сесия на въпроси и отговори. Предполагам, че ще има много въпроси, но пък ограничени, сме ограничени от гледна точка на времето. Ако не, нямате възможност да поставите своя въпрос сега в тази сесия, моля ви, отложете го за втория тур да започнем по една минута на човек, така че моля ви, бъдете максимално кратки. Господин Вици. Определено вълкът в Европа е проблем. Някои хора го харесват, а други не. Искам да кажа, че бройката се увеличава но само 100 вълци могат да убият изключително голям брой животни. Това е в Словения, но в Словакия нещата стоят по-различни. Ако питате консерв... тези еколозите, ще получите отговор. Около няколко стотин вълка, а Ловците отговарят с хиляди. Хората в Европа, според мен, харесват вълците. В момента има една петиция в момента, която настоява за нулева квота на избиването на вълците. Та въпросът е и демократичен. Госпожа Стиримец. Благодаря за тези презентации. Вълка се е върнал в Европа. Видяхме цифрите. 13-14 хиляди, това са цифрите, които имаме, може и вълците да са повече, това не е толкова важно. Реакциите са много смесени. Учените като цяло се радват, това е защитен вид, беше подчертано, това е добра новина за биоразнообразието. Е, добре е, че вълка се появява още веднъж в горите. Е, говори се за въздействието им върху е, реките, върху горите и така нататък. Е, говори се за прехранването на вълците, говори се за това, че те се хранят понякога с заболели животни в гората. Естествено обаче трябва да говорим за връзката между животните и хората. Нас ни свързва една дълга история. Имаме митове, имаме истории. Много често вълка е лошия. Е, трябва да споменем обаче, че като цяло за биоразнообразието вълка е добър и би трябвало да дадем възможност за общ живот между човека и вълка. Един пример от Люксембург. В Люксембург е, е, имаше създаден план за управление, за превенция и така нататък. Е, не знаех, че имам толкова малко време. Имате много малко време. Е, тъй като има много хора, които искат да се изкажат. Ами, трябва да направим е, взаимното съществуване възможно. Госпожа Мюлер, да, и аз вярвам, че в е, някои райони на Европа обаче това не е възможно, защото виждаме, че има конфликт и той беше описан между многообразието на видовете и неговото поддържане в специални планински региони и вълка. Ние смятаме, че е, многообразието на видовете в някои планински региони може да бъде защитено само ако се регулира популацията и се направят е, специални зони, свободни от определени видове. Видяхме прогнозите, надявам се, че научните среди ще ни предоставят тези данни, ще има доклад и ще има пълна оценка за това какво трябва да се направи, кое е полезно, каква е връзката с овце, кози, въздействието върху многообразието на, на видовете. Трябва да се отбележи факта, че е, много често вълците понякога и не са толкова благоприятни за развитието. Мисля, че имаме нужда от ясни научни доказателства за въздействието и след това трябва да говорим дали вълка трябва да бъде защитен или популацията трябва да се регулира. Благодаря. Следващия оратор госпожа Чека. Професор Бойтани, prima ha mostrato una foto di un lupo che scorazzava tranquillo questa notte in eh, un paesino della Toscana e non Имаше кадри наскоро за вълка, който през нощта тича на една улица в Тускана. След това имаше съобщения за 16 убити овце. И за това се появи тревога сред населението. Направи се проучване на броят, установи се, че броят на вълците е около 600. Но иначе в Алпите техният брой е много по-голям. В Италия проблемът е по-скоро от така наречената косвена вреда. Има компенсация за убита овца от 180 евро. Но вредата за стопаните на практика е много по-голяма като стойност. Госпожа Сандер, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за интересните презентации. Много важно е на европейско равнище да има защита. Защото вълкът като вид се развива и се установява. Има такъв, такова възприятие. Сред хората в Европа има негативен ефект върху работата на селските стопани – Друга, другата отрицателна тенденция е хибридизацията между вълка и кучето. Затова трябва да се действа. Благодаря. Господин Богович, моля. Благодаря за думата. Благодаря на колегата, който представи положението в Словения. В Словения Словения е страна, в която е възможно човекът и месоядните да живеят заедно. Имаше Има увеличение на популациите на вълците и мечките с около една трета всяка година. Мечките 600 на брой. Броят им последната година спадна на 300, а пък вълците са около 130. Ситуацията е доста проблемна. Понякога дори децата се страхуват е, да ходят на училище. Та, моят въпрос е дали не се налага управление на популацията, когато тя стане прекалено висока. Вълците чисто и просто се размножават много бързо. Госпожа Шните Бау. Благодаря, благодаря за тълкуването. Аз съм от Австрия, занимавам се с земеделие. В Австрия ставаме свидетели на инциденти с вълци. Имаме структурни особености в Алпите. Има различни варианти за ограничаване чрез огради, овчарски кучета и така нататък. Трябва да се отчете все пак и туризма. Има различни варианти, които трябва да се разгледат. Аз мисля, че би трябвало да отчетем факта, че сме постигнали един стабилен вид, една стабилна популация и трябва да позволим да се развива, но това не трябва да става за сметка на земеделците. Европа трябва да не се отказва от пространството за земеделие, което има. По някакъв начин губим земи. Естествено, обявили сме вече извънредно положение в областта на климата. Искам да заявя, че че внасяме от трети страни и това също трябва да се отчете. Благодаря, господин Яр. Благодаря. Още един въпрос и от мен. Вие казахте, че по принцип има една вълча популация в Европа. Правилно ли ви разбрах? Защото комисията твърди обратното, твърди, че има 10 популации. И това е много важно за управлението обаче. Вярно ли, че има само една популация? Втори въпрос към всички. Не, още един допълнителен въпрос към вас. Колко голяма трябва да е популацията, за да е устойчива? Колко вълци трябва, за да се поддържа популацията сама? И още един въпрос към двамата. Записал съм си колко вълци носи е, една земя. Е, и може ли да посочите области, които вълка няма място? Yeah. Thank you very much and thank you for coming. Госпожа Окен. Well, of course, wolves has have a very bad reputation. Благодаря. Вълкът има много лоша репутация. Доказано е, че яде баби. Обикновен във всички приказки. Прик... Вълците са много лоши. Доколкото зная, обаче имаме. Проблеми и с други животни. Орлите нападат също агнета. Защо тогава за орлите не говорим такива неща. Нима, няма нападения. Защо не се говори за нападения срещу човека от е, кучета, да речем? Извинявайте, разполагаме с време само за още един въпрос, госпожа Еви. Благодаря. Съгласно данните на Европейската комисия, от гледна точка на тези данни, 6 от 9 вълци в Европа не са защитени. Дори Съдът на Европейския съюз излезе с решение, в което се казва, че не бива да се включи вълкът в защитените видове, трябва да се въведат съответни мерки които да управляват популацията по-добре. В Италия няма случаи да заплаха от е, страна на вълците срещу хора, което да обяснява тяхното избиване. Много е важно да се въведе рамка на защита на, на този вид Uh, Полагаме с няколко минути за отговори. Но, преди да минем към отговорите, нека да чуем представителя на комисията за коментар. Благодаря. Господ... Всяка година, на всеки 6 години, държавите трябва да докладват пред Комисията за статута на запазване. Става дума за стотици оценки, включително и за вълците. Това се прави съгласно принципи и критерии, определени в директивата, след методика, която беше разработена и договорена с държавите членки. В момента подготвяме нова комплексна оценка на всички видове и хабитати. Тя ще бъде готова следващата година. Има някои предварителни констатации, които трябва да бъдат проверени и потвърдени. Съгласно тези констатации, вълкът все още не е в статут на консервация в повечето от държавите членки. Следващите стъпки са Европейската агенция по околна среда, която помага в тази работа, ще работи с държавите членки да подготви националните резюмета, биогеографските оценки. След това през януари ще се проведе публична консултация. Следващата година през юни ще има седмица, когато ще бъдат представени всички резултати. А пък пълният доклад ще се появи през есента следващата година. Като имам предвид времето, ще ви насоча към писменият отговор, който комисията даде на петицията от Словения, която чухме в началото на нашето заседание – в този писмен отговор ще видите комплексната позиция на комисията по много от въпросите, които бяха поставени от депутатите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашите коментари. Нека сега да чуем отговорите. Благодаря, госпожо председател. Много ще ми е трудно да отговоря на многото зададени въпроси, най-вече защото не е лесно да им се даде отговори, защото има много нюанси, които се крият за тях. Много е важно, естествено, да се зададе общата картина, когато се цели полезен отговор. Ще се опитам да отговоря все пак. На първо място относно необходимостта от научни доказателства. Много важен коментар – много често връзките и взаимното съществуване, съвместното съществуване на вълка и на човека се обсъждат извън контекст, не на основата на данни. Имаме нужда от данни, да знаем какви са щетите, какво е въздействието, каква е заплахата върху економиката на селските райони и така нататък. Така че аз напълно подкрепям призива за научна информация? Дали трябва да се подкрепят хората, които са косвено пострадали? Депутата, който говори на италиански, зададе този въпрос. Всъщност не става дума за национални правомощия или за местни правомощия. Европейската комисия има фондове за оказване на подкрепа, фондове, които подкрепят и опазването на видовете. За един овчар и една погубена овца представлява проблем. Това е ясно. Нека обаче да гледаме нещата в контекст, широката рамка. Мнозинството от хората в Италия не се страхуват от вълци. И те искат вълците да присъстват в страната. Естествено, повечето овчари не ги харесват. Попитахте за хибридите. Хибридите са проблем тогава, когато бройката им е голяма, когато предимно те се срещат. Когато процента нарасне в рамките на популацията от 5 на 10 и така нататък. Всъщност в цяла Европа има случаи на кръстоски и отделните проблеми се решават на местна почва. Ако има кръстоска, Идеята най-често, която се предлага е да бъдат избити. Когато обаче процента е много голям, ако говорим за 70%, няма как да избиеш толкова много екземпляри. Отново казвам, има нужда от научни данни. Какво означава твърде голяма популация? Много трудно се дава отговор. В някои райони има много вълци, но хората не се страхуват от тях. В много други райони има няколко вълка, но хората са ужасени. Така че всичко зависи от контекста. Няма магически прак или таван. Какво е малка популация, какво е твърде голяма популация. Вие сте от Австрия, вие говорихте за туризма. Нека да ви дам един пример. В националния парк Абруцо който е на час път с кола от Рим. Имаме 2 милиона посетители. Имаме една от най-големите популации на вълци в Европа. На това място много рядко се виждат те обаче. Няма абсолютно никаква връзка, корелация между наличието на вълци и броя на туристите. Просто да кажем, на туристите, че дори да има вълците, най-често не са опасни. Ще оставя на Женевив да говори за съвместното съществуване. И последния въпрос беше много важен. Отколко вълка има нужда? Това е етичен въпрос. Може и да оцелем без вълци наоколо, но искаме да са около нас поне по 100 причини. Те са необходими. Всъщност е, необходимостта е антропоцентричен възглед по този проблем и аз не мисля, че той трябва да се дебатира. Благодаря за това, че отново ми давате думата. Благодаря за това, че мога да дам отговор на въпросите. Няколко неща. Вие във вашата комисия е, въплащавате вижданията, които виждаме на други места. Когато говорим за вълк, най-често той се асоциира с проблеми. Когато говорим за съвместно съществуване, би трябвало да не изхождаме от това, че вълка представлява проблем. Нека да се опитаме да сме справедливи, да не залагаме твърде много нито на емоциите, нито на разума. Има много проблеми свързани с пасторализма, с животновътството, когато една селска общност е неразривно свързана с животновътството. Вълка е проблем. Ако търсим дуален характер на проблема човек-животно, никога няма да намерим решение. Да, има проблеми свързани с съвместното съществуване, но има много хора, които, например, се чувстват много комфортно в компанията на вълци включително децата. Естествено, че трябва да се отчита околната среда, въздействието. Мога да говоря основно за Франция. Природата често е нещо, от което хем се страхуваме, но за което ни е грижа. И трябва да говорим рационално за това как ефективно да защитим природата. Трябва да знаете, че оцеляването на вълка е свързано не само с екологията, то е свързано и с нас като популация, човешка популация. Тук има много етични и философски въпроси, които можем да развием. Има много причини, по които можем да се запитаме дали искаме популацията на вълците да оцелее, дали искаме, например, да запазим определен брой вълци, защо искаме да запазим, ако това е така, определен брой вълци, каква е ползата от тях за бъдещето, как можем да съществуваме съвместно. И трябва да разгледаме и философския въпрос за това, че няма как да има въобще съвместно съществуване, ако вълка го няма. Е, всичко това трябва да се обсъди през призмата на регулацията на местата, където ще позволим вълците да съществуват, в които ще позволим вълците да съществуват. Е, благодаря. Така приключваме първата експертна дискусия. Преминаваме към втората. Ще дам думата на Татяна. Тя е заместник председател на Комисията по петиции. Благодаря. Молим сега експертите от втората дискусия да се присъединят към нас. Е, господин Трауборст и господин Койола. И двамата са професори. За мен е удоволствие да ви представя професор Ария Трауборст, който се занимава с преподавателска дейност е, и с научна дейност в университета в Тилбург. Той, освен това, е доцент по екологично право. Господин Трао Борст е тук. Той ме помоли да спомена, че е един от малкото юристи, които са сертифицирани да проследяват дивите животни. Имате думата за 10 минути. Благодаря. За мен е привилегия да ме поканите Трудно е юрист да се изкаже по такава сложна тема за 10 минути. Аз ще положа всички усилия. Не се притеснявайте, госпожо председател. Моята цел ще бъде да насоча вниманието ви към някои основни заключения във връзка с темата, която обсъждаме днес. Ще ви представя въпроси, които са от съществено значение за управлението и оценяването на популацията. Ще говоря за лова, за дерогациите от стрикната защита на вълците. Няма много време, затова ще говоря основно във връзка с директивата за местообитанията, която определя правните рамки, в рамките на които се случва опазването на вълчата популация. Тези картини, които виждате, са много красноречиви с оглед на това, което си говорим днес. Виждате как изглежда вълка, когато ловува, за да нахрани малките си. И така, къде се срещат най-често вълците? В тъмно-сините е, места на тази карта държавите членки са задължени първо да обозначат най- подходящите места за вълци в рамките на Натура 2000 в рамките на приложение 2. Имаме и приложение 4, там се говори за строгата защита. А по анекс 5, това са местата в светло-синьо, там се говори за гъвкави режими. Всички три режима, приложения 2, 4 и 5, са насочени към постигането на един задоволителен и благоприятен консервационен статус. Съществува въпроса обаче как да се направи оценка на консервационния статус. Какво трябва да се използва като критерии? Дали измирането, дали демографската картина? генетичните фактори или екологичните фактори. Откакто въздействието, откакто се появи, извинете, решението на Европейския съд във връзка с случая в Финландия, нещата се променят. Според съда, оценката за популацията трябва да се прави на местно ниво и на по-високо ниво. По-високо ниво може да бъде територията на цялата държава членка, но може да бъде и трансгранична популация, е, макар че понякога вълците преминават в страни, които са извън Европейския съюз, като Русия, например. Съда не дава подробности за това в какви случаи трябва да се отчита трансграничния подход и трябва да се прилага той. Това естествено ще зависи от е, договорките, които са постигнати между различните държави, които са засегнати от съответния проблем. Така или иначе, съда даде важен тласък на една препоръка на комисията, която отдавна съществува, както и една препоръка на последната комисия на, по конвенцията от Берн, а именно да се сътрудничи, що се отнася до опазването на вълчите популации в рамките на различни държави. Отново казвам, правният статут на вълка може да е различен между различните държави. Затова се появи и тази препоръка. Трансграничният подход дава на отделните държави членки да е, списват дерогации е, от е, правилото за стрикна защита. Следващата картина не се справя много добре с дистанционното и така. Там, където се прилагат разпоредбите на приложение 5, може да се позволи избиването на вълци, стига да се запази благоприятния консервационен статус, стига да се наблюдава популацията и да се спазват изискванията, определени изисквания във връзка с средствата, с които биват избивани вълците. Там, където се прилагат разпоредбите на приложение 4, има три допълнителни условия. Преди да бъдат избити вълците, те са описани в член 16. На първо място, дерогацията трябва да бъде една от причините. Например, превенция на сериозно негативно въздействие върху другите животни. На второ място не трябва да има или трябва да има отсъствие на альтернативи. На трето място не трябва да се оказва негативно въздействие върху благоприятния консервационен статус. За да подчертаем нещо важно, наблягаме на следното. От е, решението на съда на сам знаем, че член 16.1е може да се използва за основа за авторизиране на законен отстрел на вълци, за да се попречи на незаконния такъв. Прилагат се освен това по по-общ начин, по по-общ почин разпоредбите за отстрелване на вълци в рамките на улова за развлечение. Понякога обаче, когато има въздействие върху консервационния статус, подобен улов не се позволява. Това е в рамките на решението на съда. Още във връзка с член 16. Съда отчита съдебната практика и заключава, че има поне 4 променливи, които определят възможностите за отстрелване, когато се прилага режима по приложение 4. Ще има повече възможности за управление на вълците, когато има точна информация за консервационния им статус, когато има национална рамка и когато има добър план за управление на вълчата популация в трансграничен план – Съответно, ако една популация е малка и уязвима, ако научните данни са недостатъчни или двусмислени, ако няма солиден план за управление на вълчата популация и няма солиден трансграничен план за управление и сътрудничество по отношение на популацията, всичко това, което казвам, не се прилага. В заключение, две неща. На първо място, използването на зони, като инструмент за управление и опазване на вълчата популация. Като цяло, зоните, където има благоприятно третиране на вълците, е, отговарят на разпоредбите на директивата за местообитанията. Зоните, които имат за цел да бъдат изключени вълците, много трудно могат да бъдат съобразени с разпоредбите на правния режим, въвеждан по силата на приложения 24 и И накрая кръстоските между вълци и кучета. Искам да кажа, че светлината на препорък 173 от конвенцията по Берн се препоръчва двустранен подход. От една страна кръстоските трябва да се премахнат от популацията, по силата на начин, който се регулира от правителството. И на второ място, кръстоските трябва да се запазват в страни и да бъдат защитени от широката общественост, за да не се пречи на вълчата популация. В заключение, ето научната основа, на която съм стъпил, за да направя днешната презентация. Обърнете внимание към най-горната препратка. Това е статия, която отчита и решението на съда от миналия октомври. Благодаря за вниманието. Надявам се, че съм спестил малко време. Благодаря, професор Тралборст, за това, че спазихте отреденото ви време. Сега ще дам думата на втория експерт по този. Е, в рамките на тази експертна е, дискусия става дума за правната рамка за отстрелването на вълци. Професор Койола е един от най-големите специалисти по вълци в Финландия. Той се специализира в наблюдението на големи популации хищници, занимава се с екологията на големите хищници и с конфликтите между тях. Освен това, той работи в Института по природни ресурси в Финландия и е написал не една и две статии за вълците. Имате думата, професор Койол. Благодаря ви. Госпожи и господа, радвам се, че съм тук. Благодаря ви за поканата. Финландия е пример за държава, в която контролът е малък Два района има в Финландия, за които става дума. Единия анекс 5, другия анекс 4. В анекс 4 има малко по-рестриктивни правила, що се отнася до контрола. Вълците убиват между 300 и 600 отглеждани северни елени в Анекс 5, а в Анекс 4 щетите са по-малки от гледна точка на бройката. Вълците убиват обаче ловни кучета, което е голям проблем и създава напрежение между вълците и ловците. В район 4, в анекс 4, се отглеждат също северни елени. но където няма толкова рестриктивни мерки, вълците са разрешени за убиване. На този слайд става ясно, че голямото предизвикателство в Финландия е флуктуацията, популацията на вълците през годините. Няма ясна връзка между годишната смъртност и промяната в популацията от година за година. Става ясно, че а, контрола и липсата на смъртност а, са обясненията за флуктуацията. Този слайд показва, че нелегалното отстряване или браконьерството също влияе в голяма степен върху популацията и нейната промяна. Говорим за около 200 вълци през годината. Браконьерството също влияе, както се вижда от тези графики, от е, нелегалните отстрелвания. Но моделираната популация е доста по-голяма, както се вижда, е, от е, емпиричната. And uh, because already husbandry area is... Uh, Районът е, с животновътство е, в тези райони обикновено няма глутници през годината и щетите се причиняват обикновено от млади вълци, които мигрират е, от един район към друг. Връзките между финландската вълча популация и останата част от скандинавския полуостров са сравнително слаби. Малко са вълците, които мигрират по целия полуостров. Дори това, тази връзка се подпомага чрез изкуствено преместване на вълци от е, Южна Швеция, където има голяма вълча популация. Ам... Да видим сега каква е известната смъртност в вълчата популация в района а, Планекс 4. Виждате, че че от популацията са умрели 229 вълци. Около половината от тях са убити със специално разрешително за отстрел. Тези а, е, разрешения се издават от Финландската агенция за дивата флора и фауна. Тези разрешителни са по член 16А, Б и С и се издават за всеки индивидуален случай. и обикновено са свързани с отстрел за целите на управлението и слушат също така и за намаляване на нелегалното отстрелване, което е, е проблем. Виждате, че най-голяма е техния брой е през 2014-15, 2015-16. Ами, изминалите години показаха колко крехка може да бъде системата популацията а, се разрасна, защото смъртността сред а, животните в мръсножителна размножителна възраст беше много а, голяма. Обсъждахме един случай, който е свързан с правилното прилагане на член 16а отстрелване в интерес на защитата на дивата фауна. Намалява популацията на дивите северни елени и това намаляване на популацията на Северния Телен е свързано до голяма степен с намаляването на популацията на вълците в този район. А, и за това разпространението а, а, при нас е доста спорадично, вълка се среща спорадично и дори може да се каже, че той е застрашен вид. Нашите е, начини за постигане на по-устойчива популация, начините, които е, обсъждаме са следните. Дали легалното а, ловуване може да намали нелегалното отстраване? Друг инструмент е менеджмент, е плана за управление през 2011 година и проекта в рамките на Life за Северния вълк. Времето ми се изчерпа, но може да прочетете повече от материала. Благодаря ви, е, професор Койова. Сега имаме малко време за дискусия. Имаме още незададени въпроси от предишния панел. Първо ще чуем тях и след което ще е, добавим новите господин Хойзлинг. Благодаря много за презентацията. Много ясно се вижда, че имаме законови възможности за намаляване на популацията, само че се питаме защо в много райони това не се получава. Например, Словения през тази година. Това е пример за това как не работят законите в някои райони. Е, дали защото политиците не смеят нищо да направят. Трябва също така да се постараем да не е, създаваме конфликт между града и селото. Имиджа на вълка в градовете е много по-добър, отколкото на сел. Колегата от е, Финландия каза, че Разбира се, че е, искаме да имаме и северни елени, искаме овцете в планинските райони да могат да живеят е, извън оградите но до този момент не съм видял някакви добри и силни регионални подходи. Въпросът е, ще успеем ли да подкрепим дори финансово хората, които са пряко засегнати, за да си построят огради или да вземат някакви други мерки за ограничаване на щетите, така че да имат по-голямо разбиране. В много региони дори остава с впечатлението, че дори не успяваме финансово да обещетим селските стопани, които са претърпели щети. Благодаря, господин Хойслинг. Моля, колеги, придържайте се към ограничението от една минута. Господин Десерт. Мерси, мадам на Благодаря, госпожо председател. Аз изказах и по предишно панел много важно да има рационалност и прагматизъм в дебата, в местната политика, за да можем да отговорим по-ясно на проблемите на селските стопани. Има ли някакъв, някакви данни за това колко стопани са се отказали от своето занятие поради това, че еди колко си овце са били изядени от вълците. Вълците. като не забравяме как е, някои стопани могат да реагират много яростно. Господин Фиоки. Здравейте! Искам да подчертая, че никой не каза за влиянието на вълчата популация върху биоразнообразието в особено деликатни региони, каквито са, каквато е долината на По. При нас се намаляват популацията на по-слабите е, видове, заради вълците. Е, елените и дивите прасета понякога се справят добре, но те пък стават жертви на пътни е, происшествия. Чуда се дали има, а, има статистика за пътно-транспортните происшествия. Господин Дорфман, Исках по предишния панел да направя един коментар. Експерт от Франция начета една много идеалистична картина. Миналото година бяхме с комисията Енви в Френските Алпи и аз не видях нищо толкова идеалистично като това, което беше описано. Един въпрос към господин Тробост. А, мисля, че нещата могат да вървят много повече в посока а, към регионално мислене, както каза господин а, Хойслинг, примерно за създадат зони с по-ниска плътност. Смятате ли, че това е възможно в рамките на директивата за местообитанията? да, се, да има региони, в които да се стремим към по-малка популация заради конфликтите, които съществуват там. Господин Буда. Благодаря, госпожо председател. Нашите фермери никак няма да са доволни, като слушат нашия дебат. Истинският проблем всъщност е броя на хищниците, които съществуват съвместно с хората а, в подобни райони. В Румъния а, беше дадено, че мечките са 4000, а всъщност те са 6000. има повече хищници, отколкото е приемливо. Тази ситуация е такава само в Румъния. Тя не съществува в други държави членки. Представете се един фермер с 200 овце, с млякото, което дои от тези овце, този фермер плаща примерно за обучението на своите деца. Ако ги загуби, какво ще стане с него? Много е лесно да се говори тук в Брюксел. На практика нещата са много по-различни. Следващият оратор. Аз съм съгласен с колегата, който се изказа преди мен. Аз искам да погледна нещата от към човешките права и да подчертая, че не само вълците, но и мечките представляват голяма опасност. Осем души бяха убити от мечки през е, изминалите месеци. Това е огромен брой. Кафявата мечка има свръхпопулация. 80% от въпросните мечки живеят в 4 район. През 2016 година правителството взе по-грешно решение и забрани отстрела на мечки. Могат да се отстрелват само 400 мечки годишно. Ясно е, че мечката в Румъния вече не е застрашен вид а, и а, с оглед на директивата за местообитанията не би трябвало да е забранен лова на мечките, особено когато те застрашават а, хората. Господин Бебе, Благодаря, госпожо председател. Един въпрос към господин Трауборст вие казахте, че ни е необходимо, са ни необходими е, изгодни условия за вълчата популация. Трябва да правим разлика между тези условия в държава членка и в популацията, защото популацията е различна в държавите членки. Може да се общат нещата последния начин. Генетично погледнато има само една популация в е, Европа. Защо се говори непрекъснато тогава за много популация? Каза се, че трябва да се вземат мерки за популацията и процента, който е, е убит. Достатъчно е да се убие само една овца и да, за да се предизвика ужас. Как се дефинира този процент, госпожа Сандър? Президент, ало. Благодаря, госпожо председател. Професор Трубост се позва на директивата за хабитата, където защитата е много стрикта. Но все пак има член 16, който позволява на държавите членки да въведат дерогация от тази разпоредба. А сега искам да попитам. Дали има възможност да се прилагат такива дерогации. Има решение на съда. Възможно ли е при такива дерогации да се използват научни данни? Грация, сеньора президента. Госпожа Агилар, благодаря, госпожо председател. Вълците не са съвместими с животновътството. 5 милиона а, бяха разходите а, за покриване на щитите в Централна Испания. Сега има програма в Андалусия а, за опазване на вулците и в инициативата Вълка е представен като в книжка с картинки, като някакво меко пухкаво животно. А, а, има места, на които вълците не са съвместими с животновътството и там трябва да се действа против вълците. Политиката на Европейския съюз не е единна, защото се преследват различни цели. Настояваме да се измени директивата за местообитанията и вълка да се посочи като особено опасно животно. Господин Яр. Два въпроса, може би към двамата оратори. Е, и аз като колегата съм си записал планове за а, а, а, популациите в страните членки. Предлагам и вълка да се възползва от единния пазар. Втори въпрос. Имате ли дефиниция за а, вълци с нарушено поведение? защото тогава има разлика. Третия въпрос, въпрос вече го зададох като чели. А, можем ли да дефинираме райони, в които вълците нямат място? Благодаря, господин Кошман. Благодаря. Вълците активно допринасят за витализирането на дивите видове, за опазване на екосистемата. Наблюдането в националните паркове показаха, че е, присъствието на вълците увеличава разнообразието на видовете. Тоест, те допринасят не само за биоразнообразието, но са важен фактор за флората и фауната. В нашия дебат е, вълка присъства заради две неща. Първо, защото представлява опасност, както е в приказките, и второ, заради полезните животни. Те трябва да се намалят загубите на селските стопани. Трябва да сме наясно, че хората отговарят за опазването на животните, които отглеждат. но очевидно животновъдите не са наясно в това. Така че на преден план трябва да стои не отстрелването на вълците, а опазването на полезните животни. И последен въпрос, господин Кристенсен. Thank you. On Danish. Благодаря на датски. Аз съм от Дания. Повече от 200 години нямахме вълци в Дания. Сега последните няколко години се появиха някъде около 10 и много хора в Дания са изключително фрустрирани. И аз мога да разбера защо тези хора са толкова разстроени. Трябва да видим какво правим с нашите земеделци, защото те наистина са ядосани. Аз мисля, че трябва чрез закони да регулираме популацията на вълците. А защо не и направо да ги отстраним? From... Ще чуем и двамата експерти сега, преди това комисията обаче. От името на Економически и социалния комитет също трябва да чуем позиция на холандски. Um, ik ben lid van de Nederlandse boerenorganisatie en voorzitter van de schapenhouderij in Nederland. Аз съм член на, на Асоциацията на фермерите в Нидерландия. Има въпроси, които са свързани към първия и втория панел. В първия панел говорихте за критериите, които да се гарантира благоприятно положение за вълците. Казахте, че националните правителства имат възможност да предприемат действия срещу размера на популацията на вълците. Дали трябва да чакаме статут на консервация на вълците, защото има много случаи на пресичане на границата от вълци. Благодаря. Моля ви, две минути и половина за всеки. All right. That was a very rich menu of, of... Благодаря. Много въпроси, много интересни. Мисля, че някои от тях могат да бъдат обединени. Един проблем е защо критериите не работят на практика. Защо има проблеми с приложението и дерогациите. Тук искам да подчертая, че съдебната практика на Европейския съд, съгласно която трябва да се тълкува и прилага директивата, показва колкото са повече вълците, колкото повече се увеличава техния брой, толкова повече са правомощията на държавите да получават повече действия срещу и тенденцията е да се намалява популацията. Значи, всяка дерогация води до съдебни дела. Затова предлагам да има повече гъвкавост за лов на вълци. И това ме води към въпроса за зонирането. Зонирането, което накратко засегнах, зониране за малка гъстота и изключването на вълците са по-проблемни, когато се прилага приложение 1 и 2. Ще има възможност за прилагане на регионални зони в отделна държава ако вълците процъфтяват като популация и ако имат такова явление в съседни държави. А пък въпросите за благоприятният статут на консервация, който е ключов параметър в последното решение на съда, има повече яснота, но не е много ясно какъв трябва да бъде подхода. Ясно е, че не всяка държава членка, да речем Нидерландия и Австрия, е задължена сама да постигне статут на консервация. От подходът следва, че може да се вземе предвид и популация, която идва от друга страна. А а, това не позволява на Нидерландия да се занимава само със своята глутница, а Германия да се грижи за своите глутници. А пък разумното деление на вълците по държава. Така е по-лесно при искането на дерогация за унищожаване на вълци може да се спади и третия критерий, но извинявайте, надхвърлиха своето време. Благодаря. Благодаря, професоре. Благодаря за отличното обяснение. Кео, Благодаря. Имаше един въпрос. Къде принадлежат вълците, къде има е мястото на вълците и къде не. Въпросът е много политически. Вълците трябва да са част от фауната в дивата природа, но това не винаги е така. Навлизат в територии, където доминират хората. Територии, които са разделени от човешката инфраструктура, общо взето се развиват добре. Но на много места Вълците не са желани от хората. Според мен, би било разумно, според мен, да се помисли за една карта, една обща карта на Европа за рисковите зони – където има повече рискове за вреди и конфликти между хората и вълците. В момента в Европа вълците се увеличават в планинските зони. А пък в Северна Европа вълците вече достигнаха до юго-западната част на Финландия. И там леншафта е земеделски. Благодаря. Благодаря, професор Каяво. Благодаря на експертите. Сега разполагаме с по-малко от час за третия панел. ще бъде председателствано от господин Норбет Линс. Много благодаря на колегите за това, че водеха предишните експертни дискусии. Искам да благодаря и за присъствието, най-вече на членовете на моята комисия – когато говорим за разпределяне на правомощията, за интересите, за присъствието, мисля, че би трябвало да поговорим как точно сме изградили е, изслушвания като това. Уважаеми колеги, в рамките на третата експертна дискусия ще разгледаме въпроса за това какво въздействие има вълка върху околната среда и в частност селските райони и общности. Ще разгледаме въпроса за съвместното съществуване между животните, които са обект на земеделие, аз смятам, че съвместното съществуване между вълка и другите животни е въпрос, който се обсъжда много. Може да се обсъди въпроса за зоните. Тук имаме двама експерти, налага се да ограничим времето. На всеки от гостите ще дадем по 7 минути за презентация. Първо ще чуем доктор Йон Линел, който е от Норвегия. Той е представител на Норвежкия институт Институт за природни изследвания, отдел земна екология. Той е автор на едно проучване, наречено Насоки за управление на популацията на големи хищници в Европа. Освен това е участвал в написването на един доклад за целите на нашата комисия, посветен на оцеляването на вълците и другите големи хищници и въздействието върху фермерите. След това ще чуем и госпожа Мишел Бодоан, която е председател на работната група относно овцете и овчето месо. Тя е активен фермер в района на Пуиде Дом. Тя, освен това, управлява около 500 глави овце и разполага с 57 хектара земя. Доктор Линел, имате думата. Благодаря, благодаря за възможността да разговарям отново с вас. Вероятно, много съм съгрешил в предишен живот, за да говоря само за конфликти по някакъв начин живота ми премина в дебати за конфликти, но аз се опитвам да остана с положителна настройка. Чухме за възстановяването на вълците. По-настоящем има около 17 000 вълка в Европа. Това е успешна история за опазване в Европа. Успеха за един обаче представлява проблем за друг и се пораждат конфликти. Мисля, че е много важно да не бъдем твърде наивни, защото конфликтите съществуват и са много сложни. И чухме и в хода на изказванията днес, че конфликтите оказват въздействие върху живота и поминъка на хората. Много е важно да се структурира разбирането за конфликтите. Имаме като цяло економически конфликти и социални конфликти. Макар, че всеки един от засегнатите общо взето усеща на гърба си и двата типа конфликти. Економическите конфликти са свързани най-вече с загубата на животни поради наличието на вълци. Имаме информация, че през последната година около 19 500 овце са били убити от вълци във всички държави членки. Това представлява по-малко от 0,05% от общата популация на овце в Европа. Така че Погледнато в цяла Европа, това не представлява кой знае каква заплаха, но ако погледнете въпроса от ниското ниво, през призмата, от гледната точка на отделния фермер, въздействието е много асиметрично. И някой път въздействието е много голямо. И много фермери считат, че вълците са голям проблем. Трябва да се отбележи обаче, и това е от съществено значение, че вълка не действа сам – той идва наред с всички други предизвикателства, пред които са изправени дребните фермери в планините, в отдалечените райони. Малките ферми, които се занимават с животновътство, са в изключително неизгодно положение. Неща като СТО, ОСП са абстракции за фермерите, а вълка, вълка е видим той се превръща в символ на фрустрацията, на гнева и се превръща и в отдушник за този гняв. Всъщност, вълка е просто поредното зло за, за фермерите. Ако погледнем директивата за местообитанията и другите нормативни актове, ще видим, че независимо от тях, фермерите продължават да са изправени пред много предизвикателства. Затова, моля ви да не забравяте, че вълка е само част от цялостната картина с проблеми, пред които са изправени фермерите. Другия конфликт, който е нещо средно между економическия и социалния конфликт – когато става дума за конфликти във връзка с добитъка, има решения. Знаем много за мерките за смягчаване на въздействието върху климата. Знаем, че може да се намали въздействието на вълците върху добитъка. Промените не са лесни за осъществяване и не са ефтени, но могат да се осъществят. Когато има воля, има и начин. Не да се минимизират загубите съвсем не да са нула, но да са ниски. Това зависи обаче и от местните правителства, местните власти. Те трябва да финансират подобни инициативи. Естествено, избиването има своята роля, но трябва да е винаги вторично спрямо превенцията. Много по-сложен конфликт е, Конфликта, който наблюдаваме в скандинавските държави, е свързан с отглеждането на северни елени. Там много трудно може да се смекчи въздействието. Има много малко мерки, които могат да помогнат на фермерите. Тук трябва да има избиване, само че трябва да става то по определени условия и трябва да се помага на тези фермери. Другите типове конфликти, всъщност конфликтите не са само а, конфликти за фермерите. Конфликти усещат на гърба си а, и други хора. Например, войците, кучетата. А, около 100-150 ловни кучета са убивани от вълци всяка година, но загубата на подобно куче е и емоционална загуба, не само финансова. Вълка просто следва инстинктите си. За много хора обаче подобно поведение е източник на конфликт. Важното е да се изтъкне, че много от тези конфликти са конфликти и между различни групи хора, а не само между човек и животно. Става дума за конфликти между хора с различно ниво на власт, хора, които живеят на различни места, с различен статут в обществото, хора, които са с различни финансови възможности, хора, които имат различно ниво на ценности, на страх, освен това. Понякога дори разделната, разделителната линия минава и по политическа принадлежност. Тук няма за и против. Мисля, че е грешка да се търси разделителна линия по тази ос. Хората са много сложни и усещат на гърба си по различен начин различните конфликти, които възникват. Ставаме свидетели все по-често и по-често на една фрустрация – и отключването на тази фрустрация, проявата на гнева са нещо много различно. В зависимост от това в коя съответно област е реализиран съответния човек. Вълка още веднъж се превръща в символ на това какви разделителни линии като цяло преминават през нашите общества. По-нататък, ние разбираме конфликтите добре. Как да намерим решение на конфликтите, това е много по-сложен въпрос. Има технически решения, не са лесните за реализация, има други решения, основани на диалога, участието. Естествено, имаме и възможности за отстрелване. Никога няма да опазим вълка като популация в неговата цялост, ако целта ни е да запазим всеки един конкретен индивид. Трябва да намерим съответно точния микс от инструменти, с които да въздействаме, тъй като конфликтите са с висока степен на полярност. Никой няма да помогне на положението, ако разглежда конфликта само като конфликт между фермери и вълци. Проблемите няма да изчезнат за една нощ. Искам да кажа, че е много лесно да се е, осигури съвместното съжителство на вълка и на човек. Много по-трудно да се гарантира съвместното съжителство на различни групи от хора с различни интереси. Затова има много различни е, неща, които трябва да се свържат и много различни опити и лостове, за да се реши проблем. Благодаря за 7 минути. Мишел Бодуан има думата. Мерси Благодаря. Разполагам с 7 минути да ви беда. Отглеждам овце, Искам да благодаря господин Бергман за това, че представи затрудненията в Словения. Исках да ви покажа един диапозитив, който вече видяхме с червено са застрашените райони. И това отговаря на присъствието на вълците в определени територии. За това искам да защита връзката и логиката между присъствието на вълците и вредите от тях. Чук изказването на колегата от Германия. И аз имам проблеми. Ето вижте какви са вредите. А, вижте а, младата овца. И още нещо искам да подчертая – Поменахте ефекта от стрес върху хората, които отглеждат животни. Навсякъде в Европа те обичат своите животни и навсякъде в Европа е много трудно младите да се заемат с животновътство. С този пример от е, Харватия. Казва, че имаме трудност, е, все по-големи трудности да задържим младите хора, които а, е, трябва да работят в условия на труд от средните векове. Във Франция от 25 години прилагаме национален план – за вълците. Колкото повече са мерките за защита на вълците, толкова повече са случаите на нападение срещу овце. В крайна сметка, въпреки този план, въпреки мерките на държавата, вълците се адаптират и виждате, че броят на техните жертви се увеличава. Става дума, че тези цифри в Германия се увеличават много повече, отколкото в Франция. Това, което виждате, това е статистиката за Испания. От един век насам животновъдите е, са подложени на натиск по економически причини. И към тях се добавят и разочарованията от случаите с вълците и загубените животни. Не забравяйте, че вълците вече са колонизирали цяла Европа. И ние имаме правото да се защитаваме Ние управляваме територията в планинските райони. Някои от животновъдите се отнасят е, гневно към мерките за защита на вълците. Някои от избраните длъжности, някои от е, кметовете вземат в някои случаи крайни мерки, защото се, защитава, се заплашват и пътеките за разходки на туристи. Всички тези мерки се наблюдават внимателно от обществото във Франция Вярно, че вземаме мерки с овчарски кучета, но тези кучета по никакъв начин не са достатъчни, за да опазим животните, които отглеждаме. На 18 март Имаше дискусия в парламента. Франция, Естония, Литва представиха свои данни. И ми е много важно пред тази зала тук да представим всички проблеми на масата. И в крайна сметка, ако търсим решение, трябва да потърсим една система на съвместно съществуване, бих казала на адаптация. Дали обществото в Европа иска качествени местни продукти. Дали иска да се поддържа биоразнообразието? Някъде около 80% от овцете се отглеждат в територии, които са почти безлюдени. И ако искаме да се грижим за околната среда и ако работим срещу промяната в климата. Да не забравяме, че има освен вълците и други хищни животни. И не бива по никакъв начин да създаваме проблеми за занаята на животновъдите. Ако искаме новото поколение да се заеме с тази дейност, При първи случай на нападение трябва да се предприемат мерки, за да може и глутницата да разбере, че е в застрашена. Така че, ако чакаме и не правим нищо, можем да стигнем до следващата атака. Така че, искам от държавите членки да се предприемат дерогационни мерки, да се действа при първата атака. Благодаря. Преди да преминем към въпросите, бих искал да дам думата на Шат Бланк от Комитета на регионите. Съвсем накратко, за две минути, моля ви. Искаме да чуем позицията на Комитета на регионите. Благодаря, господин председател. Благодаря за за думата. Искам да ви представя препоръките на Комитета на регионите, които бяха приети единонощни на 8 октомври. Много е важно да се запази поминъка на населението където когато в голям брой държави в Съюза се увеличава популацията на, на хищните животни. Затова нашата препоръка е да преразгледа директивата за хабитатите, като има предвид последният доклад на системата Натура, за да може да се управлява популацията както препоръча министъра на земеделието на Финландия преди една година. Тук става дума за нова стъпка при запазването и консервацията на, на големите хищници във Франция. Защитата, разходите а, струва някъде около 80 хиляди евро. И всичко това се прави, за да се запази присъствието на вълка. Благодаря, господин Блан. Е, накратко ще дам възможността за въпроси. Моля колегите наистина да са пределно кратки. В най-добрия случай една минута и половина. Колегата Сандер. Благодаря, господин председател. Няма въпроса кратък коментар на колегата Бодуан, която съвсем ясно посочи какви са заплахите на място, за да можем и ние в Европейския съюз да сме логични в нашите решения за биоразнообразието и да не забравяме също времено земеделските стопани. Това е. Благодаря. Благодаря, господин Богович. А, глас. Благодаря, господин председател. Благодаря за това изказване, което се основаваше на факти и на здрав разум. Благодаря за тези гледни точки, които представихте. Аз се срещнах с много жертви, които не са съгласни с статистиката, която се представя. В е където имаме много ферми, 20% от фермите бяха обект на нападения. Срещнах се с един млад фермер, който е станал свидетел на нападение на вълк на 15 метра от дома си. Вълка, за който той говори, е успял да убие крава майка, която е тежала 400 кг. Всички са травмати... травматизирани след подобни събития. Искам да кажа, че има такива случаи. Нека да ги отчитаме, а не да говорим само за балона в Брюксел и да не оставаме в него. Благодаря. В Франция около 2000 овце до за годината бяха убити от вълци. Има също така стрес сред животноводите. Те подписаха специална декларация. Да не забравяме и огромните загуби. Официално, държавно се знае, че тези 2000 овце са убити от вълци, като същевременно бюджета. За защита на вълците във Франция е 25 милиона евро. Има нужда от това животноводство и има нужда да се регулира на популацията на вълците. Благодаря, колегата Ропе. Ачо, Благодаря, уважаеми господин председател. Как бих описал положението? Значи, един гледа сватба, друг гледа брадва. Много трудно може да се намери решение. Какво се предлага конкретно? Може би е дошло време да се създаде система на забрана. Особено като се види какъв е броя на загубените животни, трябва да се търси равновесието и да се а, направи равносметка. Необходимо е да разчитаме и на помощ от учените. Може би има нови технологии, за да се защити добитъка. Благодаря. Благодаря. И в заключение колегата Шмидт Бауер. Благодаря, господин председател. Много благодаря за тези представения. Особено искам да благодаря на госпожа Бодуар. Веднага се вижда кой живее е, в е, провинцията и кой обработва земя. Един въпрос. Ние се занимаваме с защита на две области. Какво е необходимо, какво според вас е реалистично, за да се създадат защитени зони? Благодаря. Това е и края на въпросите. Моля преводачите да ни дадат още 2-3 минути и след това можем да преминем на английски. Ще дам думата на госпожа Бодуан, тъй като тя говори френски, за да може да отговори на френски и след това господин Лине отговори на английски. Е, Както казвате, светът на земеделието и на животновътството не търсят толкова радикална мярка, като за браната. Има значителен брой задачи, по които може да се работи, да се работи за исканията на обществото и да не се допускат такива вреди за животновътството и да може да се предаде штафетата на следващото поколение животновъди. Нали говорим за условия на труд. Представете си какво означава тази гледка за един животновът. Убитата овца. и да е готов да убие вълка. Затова е много тежък стрес. Всяка нощ се тревожи по този въпрос. Дали ако това са условията да труд, младите хора ще отидат в планината да отглеждат животни. Всъщност това е и уважение към занаята, към професията. И както казах, да поискаме след първото нападение, трябва да съберем данните, да можем да реагираме сред местното население за това как да се ограничат следващите нападения. Много е важно държавите членки да имат възможност да, да декласират статута на консервация на вълка чрез дерогация. Това ще бъде достатъчно ефикасно. И така бихме постигнали успеха. Всъщност, да, вярно, че има една романтика на пасторализма, но ние, които работим животновътството в централния масив на Франция. Всеки ден с, с нашите животни сме много далеч от Париж. Ужасно е да видиш толкова убити животни. Добре, за всеки от тези два вълка, които се появиха, трябваше да си купя още четири кучета. Става дума за едно място, което е в наследството на ЮНЕСКО и присъствието на толкова кучета не е много уместно там. Мерси. Мерси много. Благодаря. Много благодаря. Сега освобождавам преводачите и преминаваме на английски. Давам думата на господин Линел за неговите отговори. Преводачите пожелават приятен ден. Understand